Buongiorno, колеги, се ci accomodiamo. Колеги, добър ден. Нека да започнем сесията. Allora, dopo la... И така, след представенето вчера на нашия докладчик и на колегите, които представиха тематичните си доклади за това как изпирането на пари засяга легалната економика, банките, финансите и така нататък, днес ще се изправим пред няколко други теми. И така започваме с една конкретна тема, която ще ни даде възможност да добавим допълнителни елементи а, към работата си. Първият кластър се нарича полицията, ръководена от събирането на разузнавателни данни, както и борбата с организираната трансгранична престъпност. Първо ще говори господин Фарси, който е директор на наказателната полиция, след това е Дрю Харис, който е от Северна Ирландия и полицията на Северна Ирландия ще говори също така за събиране на информация, след това Оливър Хус, който е от Германия той ще говори за използването на разузнавателни данни от криминалната полиция в Германия и накрая Виктория Мичи, която отговаря за Европол и СЕПОЛ в Европейската комисия. Тя ще говори за засилване на сътрудничеството в правоприлагането в Европейския съюз и обмяната на информация. Дебатът ще протече, както винаги процедираме, 15 минути на всеки оратор – след което дебатът започва. Колегите ще зададат въпроси, ще изложат а, своите становища и след това отново ще дам думата на докладчика. И така, по 15 минути давам думата на Франсуа Фарси. Миле грации. Много благодаря. Добър ден. И тази сутрин ще се опитам да ви обясня какъв е подходът в Белгия към полицейското разузнаване и важната роля, която оперативното разузнаване играе в борбата с организираната престъпност. Разузнаването е понятие, и много широка поле на дейност. Има различни дефиниции на разузнаването. В различни речници се говори за различни видове информация. Разузнаването обхваща економическа, финансова, военната сфера – но разбира се и а, кога става дума за полицейско криминално разузнаване, обхваща и полето на престъпността. <clears throat> Разузнаването може да бъде на стратегическо, тактическо и оперативно равнище. То може да бъде конкретно, може да бъде и виртуално. То се опира на човешки източници, явни, тайни под прикритие и технически средства. Очевидно, днес говорим, ще говорим преди всичко за полицейското разузнаване и преди всичко как то може по един структурен, структуриран начин да помогне за борбата с организираната престъпност. В Белгия от много години полицията е разработила подход въз основа на така нареченото intelligence policing – това е подход, разработен в САЩ преди няколко десетилетия. Става дума за дейност на полицията, която се ръководи от предварително получената информация. Целта е правосъдието и полицията да могат да предогаждат нещата, да не бъдат пожарникари, които се хвърлят там, където е необходимо и не винаги е успешно. Трябва да кажа, че това разузнаването е част от ежедневната работа, която много пъти е реакция и текущата полицейска дейност, така наречената превенция и предотвратяване в борбата с организираната престъпност. В полицейските служби този подход се основава по-скоро на една философия и професионален рефлекс, отколкото на някакви технически средства. Значи, търси се добрата информация, добрите източници на информация – но този интуитивен подход не е структуриран и не е достатъчно ефективен в дългосрочен и, кратко, и средносрочен план. И за това ние в Белгия подходихме, разработихме един подход, който е едновременно интегрален и интегриран. Интегрален, защото той обединява трите нива стратегическо, тактическо и оперативно и взаимодействието между тези нива. Стратегическото полицейско разузнаване преди всичко изхожда от познаването на контекста и криминалният контингент и какво се, може да се очаква в бъдеще. Това разузнаване се опира на международни и национални проучвания и на академичните среди и организации като Европол, Интерпол и ООН. То се състои от редица е, е, информационни единици, които създават цялата картина на престъпността. Като пример за стратегически анализ, примерно може да вземем доставката на кокаин в Европа, вкореняването на престъпните а, организации и така нататък. Полицейското разузнаване дава възможност да се насочим към престъпната дейност, по-точно в пространството и във времето. Например, знаеме в определен град има организирани групи за кражба на автомобили и след това или пък когато става дума за трафик на хора, всичко това са тактически разузнавателни средства. Оперативното разузнаване дава възможност в нашето ежедневие да идентифицираме заподозрените или престъпниците. Например, номерът на GSM-а на заподозрения, марките, или номерата на колите, за които става дума и така нататък. Това са данни от оперативното разузнаване, конкретни данни, които могат да се използват пряко. Всички тези нива на разузнаването са взаимно зависими и свързани. Но не може да има дейност без точна информация и без да имаме картината на е, организираните престъпни групи. Без оперативно и тактическо разузнаване това не е възможност. Този интегриран подход обхваща също така полицейски аспекти, които са национални и международни. Става дума, значи, за интегриран подход, който обхваща всички полицейски служби, всички партньори, всички разузнавателни органи. Тоест, нашата работа трябва да бъде работа на всички. Примерно полицаите, които контактуват с осведомителите, до онези, които правят по-широки проучвания. Значи, говориме е, за подход отгоре надолу и отдолу нагоре. Топ-даун и bottom-up. Стратегическото полицейско разузнаване, общо взето, се разпространява към онези, които работят на място. Тактическото разузнаване се използва в ежедневната работа, в образуването на полицейски производства и разследвания. Оперативното разузнаване общо взето се получава от тези, които работят на терена. След това се анализира на по-високо ниво от анализатори, за да може да се получи картина на явленията, престъпните явления, за които става дума. Този двоен подход, отгоре надолу и отдолу нагоре, осигурява една по-добра картина на престъпността, осигурява по-висока престъпност, дава възможност за създаване на определени критерии за съдържание и уместност на подхода. днес говорим за картината на престъпността на национално а, равнище подобни картини а, се създават. Това е нещо, което не отдавна бе започнато. А, става дума за постоянно диагностициране на престъпността. Подход не само за да се получи, целта е да се получи само една моментална снимка на моментното състояние, а да се даде възможност да се формулират средства за борбата с престъпността. В Белгия има национален план за сигурност, изработен от полицията и одобрен от Министерство на вътрешните работи и правосъдието. Той е 4 годишен план, в който са зададени критериите, групите, които са, приори, имат приоритет и какви са целите, които трябва да се преследват преди а, формулирането на този национален план, а, службите за стратегически анализ на полицията, на Министерство на вътрешните работи а, и на правосъдието разработиха национална картина на сигурността, използвайки статистическите данни в Националната банка данни – и а, с помощта на различни международни органи, като Европол, неговият доклад за сериозната организирана престъпност, така наречения доклад СОКТА, а, а също така агенциите на Обединените нации, работата на магистратите, общите генералните директори в министерствата и така нататък също беше използвана. Тази картина дава възможност да анализираме още предварително картината на престъпността. Тя дава възможност да формулираме главните насоки на нашата работа. Очевидно възниква въпроса за сроковете, в които тази картина вече няма да ни е достатъчна, за да може да действаме на терена. Всъщност тази национална картина на престъпността е много бързо остарява, защото в престъпния свят нещата се движат много бързо. И от нея не могат да се базират тактическите елементи на нашата дейност. Затова постоянната диагностика по окръзи или по райони е особено важна. Тя, те използват стратегическата картина, към която се добавят ежедневните данни, получавани от разузнавателните източници. За да се получи една пълна диагностика, ние трябва да вземем под внимание трите съставни части на престъпността. Първо, престъпните потоци, това ще рече престъпните явления, които се съдържат в националната политическа статистика, но също така извършителите и групите извършители, които са очертани в националната картина на престъпността. И трето, територи... криминалните територии, криминалните райони, т.е. къде географски се разполагат средищата на тази въпрос на престъпност Имаме теорията на е, престъпните средища, разработена от криминолозите, канадските криминолози, която използваме. Става дума не само за географията на престъпността, а, а, но и там, където трябва да. А, е, е, там, където действат така наречена техните ловни полета – къде са местата, където се крият и къде са местата, където те осъществяват своя отдих и си почиват. Барове, тайни игрални служби, нощни локали и така нататък. Как да дефинираме наши, нашите планове, плановете на криминалната полиция, за да може да гарантираме постоянният мониторинг и следение на тези три елемента. това се осъществява от информационните, информационните центрове, така наречени CIA, които дават възможност бързо да се проследи еволюцията на престъпната дейност в престъпния свят. Използването на полицейските данни в националната база данки и така наречените работни файлове за анализ добавят допълнителна да, са допълнително средство, с което полицията осъществява своите тактически анализи. Но да се върнем на нашия принцип за интегрален и интегриран подход. Значи, тук е, съществува взаимодействие между перманентната, перманентната диагностика на сигурността, в различните части на страната и проследяването на развитието на картината на престъпността. В глобален аспект на стратегическо, тактическо и оперативно ниво се опитваме да намалим до минимум времето, което изтича от появата на престъпното явление и предприемането на действия от наша страна. На международно равнище Особено е необходимо да се използват анализите, които се съдържат в докладите СОКТА, заплахата от сериозната организирана престъпност, е, работните фалове за анализ и така наречените фокусни точки в рамка от Европол. Това се извършва от Европол в рамките на европейският полицейски цикъл – Крайната цел е да се приближим колкото може повече до престъпността и да имаме постоянна политика на, на получаване на разузнавателни данни. Става дума не само за включване на конкретните данни, получавани от разузнаването, но също това, което ни дават различните служби. Тоест, полицейското разузнаване се състои не само от анализа на данните и констатации, а но също така и от така наречените чисти или академични информационни масиви единици. В заключение трябва да кажем, че става дума за инструмент, който се използва на няколко нива. Той трябва да бъде един от стълбовете в функционирането на всички полицейски служби в интерес на сигурността. Благодаря. Сега давам думата на Дрю Харис от Северна Ирландия. Криминалната полиция на Северна Ирландия, който ще разкаже своя опит по събирането на сведения, оперативна информация, върху която се основават действията на полицията на Обединеното кралство. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Казвам се Дрю Харис. Отговарям за всички разследвания на престъпления, сериозни престъпления, такива извършени от организирана престъпност, анализ на местопрестъплението. Населението, което обслужваме е 1,8 милиона. Ние, между другото, независимо от това, което ще кажа, сме много тихо и спокойно място. Имаме една сухопътна граница с Ирландия и тя е единственото уязвимо място, що се отнася до организираната престъпност. При организираната престъпност разглеждаме различни фактори. Не всичките е, могат да бъдат срещнати заедно. Например, заплаха от група, е, заплаха или щета на економиката, корумпиране на която и да е от професиите, като банкери, адвокати, сериозна или тежка телесна повреда. Крайна сметка, това, с което се занимават тези групи, е правене на пари и то правене на пари по незаконен начин. Последните 5-10 години престъпността се промени, особено що се отнася до организираната престъпност. Тя вече е много по-международна. Рядко е днес да се занимаваме с организирана престъпна група, която да няма а, връзки с останалата част от света. Затова трябва да променим и тактиката, и отговора си на такива групи. Какво правим? Извършваме сътрудничество с други агенции или полицейски служби, които могат да ни помогнат Имаме специализирано звено, което се занимава с организирана престъпност, където се събират всички правоприлагащи агенции в Северна Ирландия. Също си сътрудничим и с партньорите в Дъблин, в Ирландия, Република Ирландия. Нека да кажа сега няколко думи за оперативната информация, която събираме, поне така както я разбирам. Предизвикателството тук е всъщност е следното. Ако знаем каквото знаем, имаме ли система, която може да идентифицира основни факти, която може да анализира и след това да сподели и да действа своевременно и навременно. За да стане всичко това с други агенции, трябва да има общо разбиране на проблема, който трябва да бъде решен. Имаме нужда от ясни отношения, които се основават на доверие, както и способност за споделяне на информация. Доверието е изключително важно, имайки предвид е, естеството на информацията, която се споделя. Та, затова казвам, че сведенията са стока, те са полезни само когато се споделят. Изграждането на обща картина по различни сведения не е цел само по себе си. Трябва да доведе до наказателно преследване а, и някакъв вид конкретен резултат при борбата с организираната престъпност. А, нематериална е тази стока, която наричам сведения или оперативна информация, които събираме за лица и групи. Затова имаме нужда от ясна активност, т.е. търсене на различни източници и след това добър анализ на това, което би могло да се случи. Много често говорим за деликатна информация, която може да даде възможност да се излезе с заповед за задържане или за обиск. Трудно се намира тази стока, тази информация, може да се окаже скъпа, може да включва много риск, както и риск за живота но тя трябва да, се, да бъде и съсредоточена. Събирането на разнователна информация трябва да бъде съсредоточено върху постигане на целите по законен път. И трябва да има следствена цел, както вече бе казано. И тогава информацията става много ценна за това, за което искаме да я използваме. Много е важно тази информация да бъде споделена с партньорите и то е, всички да могат да извлекат е, полза от нея, да извлечем максимална полза и да дадем отпор на организираната престъпност. Нека ви покажа как си сътрудничим. Е. Първо, ние сме единна полицейска служба, имаме единна разузнавателна служба за събиране на оперативна информация, т.е. информацията е видима за всички, които имат достъп до системата. Не сме се опитали по никакъв начин да отделяме една информация от друга, защото трудно може да се намери ясна граница между различните видове информация, която се събира, т.е. информация за определено лице или за тероризъм, или за национална сигурност, или за организирани престъпни групи, защото един континуум престъпната дейност, лошите, ако мога така да ги нарека, не действат така, щото да ги преследва определено отдел от, поли... отдел от полицията. Не, те постоянно извършват престъпна дейност, която се преплита. И това, което ние трябва да правим, е всъщност да можем да се намесим, когато имаме оперативна информация, която да показва слабост в дейността на тези престъпници. Така че фокусът поставяме върху тази единна система, без отделяне на информацията на отделни а, затворени а, кутии, а насочване на цялата информация към всички престъпни деяния. Един случай искам да кажа. Това е една операция Слик, която искам да ви разкажа. През 2006 година имаше една операция в цялото Обединено кралство, която беше да видим колко е голям проблема с трафика на хора в цялото Обединено кралство. В този момент в Северна Ирландия ние нямахме доказателства или каквото и да е да кажем по по въпроса трафик на хора. Две години по-късно обаче, когато започна тази операция, нещата се променихме. Това беше едно активно разследване по трафика на хора и това бе най-често жени, които бяха докарвани за а, проституция. Как ставаше това? С а, съобщения в китайската преса показват им, примерно, британски колежи, показват им снимки на семейства, където те ще живеят, ще бъдат гледачки на деца, да речем, или пък се показват снимки на жилища, на хубави апартаменти, където тези момичета ще живеят. Тоест, създава им се едно впечатление, че ако дойдат в Северна Ирландия, има работно място, възможност за работа, възможност за получаване на образование. Разбира се, всичко това беше невярно. И понеже започнахме още 2006, вече знаехме, че можем да очакваме трафик на хора, имаше арести в Бедреното кралство вече и тогава ние видяхме, че има такива реклами в нашата местна преса за е, услуги на е, момичета, е, които да придружават е, ескорт, компаньонки. И затова започнахме да разгледа, съследваме тези обяви за компаньонки и видяхме, че има проблем. различни разузнавателни източници установихме, е, че има по време на нашето разследване. След това започнахме да работим с служители по летищата и по пристанищата, за да следят те, кои са лицата, които влизат в страната, подозрително движение на хора и видеонаблюдение на хора, които влизат през летището. Така видяхме какво може да е било движението на такива лица. Сега от Други полицейски служители ни помогнаха с информация, различни агенции съм изброил горе в дясно, агенции на Обединеното кралство, европейски и международни партньори, които подадаха информация по този случай. Нашите колеги в Дъблин, както и китайската полиция, ни подадаха много ясна информация. Затова почнахме да следим хора при движението им от Китай към Дъблин и след това с полет, различни полети, и след това към Северна Ирландия. Службите, които се занимават с проституцията, през цялото време следяха тези лица и затова беше много важно от нас, за нас да работим с службите в Република Ирландия. Също така следим и движението на пари, финансова информация, както и граждани, които подават сигнали за различни съмнителни операции и разбира се вече нашата оперативна разузнавателна информация. And, uh, and, uh, тези две карти съм ги сложил там, само за да ви покажа колко е малка е Северна Ирландия в сравнение с Европа, пък и след това сравнение с света. Ако Китай може да се насочи към малка държава, като Северна Ирландия, за организирана престъпна дейност или цяла Ирландия, ако щете, ние имаме сухопътна граница с Република Ирландия. И там също има преминаване такива организирани престъпни групи. Затова искаме да си сътрудничим тясно не само с Обединеното кралство и с а, а, другите си колеги, но и с Република Ирландия. Това е реален проблем, но той има международно решение, което според мен е споделянето на информация и използване на различни разузнавателни възможности, които предлагат и други агенции. Какъв бе резултата? 10 потенциални жертви на трафик бяха спряни и това беше всъщност първата ни операция. Всичко това мина вече през съдилищата. Това е една презентация, която съм използвал вече. Това е информация, която вече е публична. От тогава на сетне 77 други лица са били спасени в, от, от трафик на хора. Разработили сме методи за събиране на информация и сме се специализирали точно в борбата с този проблем трафика на хора. Ако има такъв проблем в Северна Ирландия, разбира се, това е проблем в цяла Европа. И много сериозно гледаме на такива проблеми. Използвах като пример следното. Има практически идеи, практически резултати от всичко това. Едно от първите неща е да има тактически възможности на служителите, които се занимават с тези разследвания, с информация, да ги снабдим, която да е информация, която да води до действия. Ако стане това, или за да стане това, трябва да се търси информация не само вътре в организацията, в която работите, но и извън нея. Трябва да видите кои са партньорите, които могат да ви подпомогнат в оперативната ви дейност. И оттам насетне вече да се стигне до едно общо разбиране за заплахите, да се разработи едно, един следствен процес за създаване на доверие у колегите, и вече да се търсят възможности за предприемане на действия на базата на информацията. Но най-важното, разбира се, са и парите. Трябва да се следват парите, да се, да се наблюдава къде се движа дори най-малката стотинка. Защото в, в дъното на всичко това стоя очността, и желанието да се заграбят средства, активи. А, колкото повече нанасяме удари върху начин на живот на престъпниците, толкова повече нарушаваме и престъпната им дейност. Трябва да работим активно, да изграждаме отношения и връзки с а, организациите. Също така трябва да се внимава във вашата организация да не са проникнали елементи от организираната престъпност. Трябва да има честност на всички оперативни работници които се занимават с борбата с организираната престъпност. И накрая трябва да се гледа оптимистично. Има много неща, които могат да се свършат в партньорство с другите колеги. Имаме ресурси, имаме правомощия. Ключа е споделянето на информация и съвместната работа, за да можем да унищожим престъпните групи и престъпниците. Благодаря. Благодаря ви, господин Харис. Сега давам думата на Оливер Гуд, който е ръководител а, в Германия. Е, анке... Той ще ни говори за възможността за използване на оперативна информация като основен елемент в работата на криминалната полиция. Но това е много важно, защото това е много важен елемент. Ние миналите седмици за това говорихме, направихме и разграничения между видовете информации, уликите, доказателствата и всичко това, което би могло да получи полицията. Така че, господин Хоц, вие също имате 15 минути. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Благодаря ви за поканата, госпожо председател. Представям тук Федералната асоциация на разследващите служители в областта на криминалната престъпност. Нека да ви кажа няколко думи за нашата структура. Имаме 16 провинции, имаме полиции във всяка една от тях имаме и федерална полиция, естествено. Всички разузнавателни звена работят по-отделно, но и в тясна връзка. Имаме и подкрепата на различни научни институти, на полицейски колежи, на е, университети дори. Нека да кажа няколко думи за начина по който работим би трябвало да работим последния начин. Да се връщаме назад, да гледаме какво се е случило, но и да планираме какво ще направим за в бъдеще. Това е всъщност основата на успешната превенция на организираната престъпност. По отношение на определението разузнаване в Германия, можем да направим следното обобщение. Разузнаването е независимо събиране на данни за хора, мрежи, организации, но и за географски области, където съществува много престъпност, горещи точки, както и за политическото развитие и културното развитие в различните държави. Това е неразделна част от процеса на разузнаване. Целта тук е да се открият паралелни общества, където се размиват границите между законното и незаконното. Събирането на данни от страна на полицията може да допринесе значително за предотвратяването на организираната престъпност. Ако мога така да се изразя, вашия враг трябва да бъде разучен подробно, за да го спрете. В процеса на разузнаване в Германия има различни инструменти, които могат да бъдат използвани. Например, структурен анализ, разглеждането на проблемите в дълбочина, е изготвяне на различни идеи и решения. Ние отчитаме постоянните промени в картината, в ситуацията. Обичаме да използваме статистически данни, използваме интервюта на експерти, например метода Делфи, важен от стратегическа гледна точка. Много е важно, освен това, да се предогади развитието на организираната престъпност в бъдеще. Там, където има бедност, няма просперитет, се развива престъпна структура, интернет от друга страна също е среда, в която се заражда престъпността. Оперативното разузнаване е изключително важно. Господин Харис изтъкна този факт. Важно е, когато става въпрос за различните процеси. Съществуват различни фази и процеси на разузнаването. Между 6 и 11 започваме с обучението и приключваме с оценката. Общото между всичките фази е, че резултатите могат да бъдат съпоставени по силата на една методология. Нашата организация не предписва определени модели на разузнаване. Всички модели имат своите положителни и отрицателни страни. Моделите оказват своето въздействие върху надежността на събраните данни. Функционалното разузнаване е свързано с някои предпоставки. В Германия мисля, че вече сме се споразумяли относно някои общи стандарти. Това означава, че се събират съпоставими данни. Различните агенции могат да си сътрудничат, когато става въпрос за оперативна дейност и за предоставане на информация не само на други страни, но и в рамките на съответната страна. Това от своя страна означава, че по някакъв начин се постига синергиен ефект. Важно е да се наблегне на човешките ресурси. Имаме нужда от е, експерти, лингвисти, хора, които имат талант в областта на лингвистиката. По отношение на международните стандарти, тяхното създаване и валидиране, аз мисля, че ние трябва да отчетем различните основните елементи на престъпленията, доколко те се припокриват. Събирането на информацията е изключително важно за целите на разузнаването, съхраняването на данни, тяхното възстановяване, събирането на едно място на различни е, възможности, синергията, изключително важно е да се установят стандарти в съответните страни, да бъдат наблюдавани тези стандарти, как те се спазват. Ако има един централен разузнавателен орган, той трябва да знае, че всички други органи в страната получават необходимата информация. Всички полицейски служби трябва да знаят кои са така наречените фокусни точки на престъпността. По този начин може да се навлезе в дълбочина. Точно така се стига до синергията, за която говоря. Няколко думи относно някои проекти, по които работим. Има проект за разгръщането на тези идеи, които току-що ви представих – всъщност общите стандарти, за които говорим, могат да бъдат осъществени само ако има предварителни проекти по темата, по които се работи много сериозно. Относно стандартизацията, различните агенции в немските региони и провинции трябва да могат да съпоставят своята дейност. Колегата вече подчерта, че трябва всички човешки ресурси да бъдат впрегнати в, в общата задача. Например, онези, които проверяват регистрационните номера на автомобилите или нези, които проверяват информацията свързана с конкретни лица, оперативните работници, всички те трябва да бъдат впрегнати в една и съща карета, за да се стигне до един конкретен и добър резултат. Има, естествено, контролни списъци, има обучение, което трябва да се проведе, има повишаване на осведомеността. Независимо за коя подтема на организираната престъпност става въпрос, дали за трафик на хора, пране на пари и така нататък. връзките с бизнеса, така наречените полицейски частни партньорства. Обмена на информация, на сътрудничество между бизнеса и полицията винаги е от полза за разузнаването. Нека да не забравяме и правната рамка, в която работим. Господин Харис спомена този аспект. В Германия имаме ясно очертани правила – тайното разузнаване е отделено от е, другото събиране на информация. Трябва да се избягват противоречивите норми. Когато се събират е, доказателства, те трябва да бъдат е, такива, че да не могат да се успорят в съда, а за да се случи това, трябва да има ясно очертана юридическа рамка. Може да има различни проблеми в хода на процеса. Понякога, когато възникне проблем, трябва да се види кой носи отговорността, дали полицейските органи или разузнавателните органи. Трябва да разчитаме и на лица подаващи сигнали. В цяла Европа трябва да въведем тази практика. на национално ниво трябва да има звено, което да се занимава специално с онези, които са готови като физически лица да подават сигнали. Ако погледнем сега бъдещето в Европа, е, кое е важно за разузнаването? Е, ние трябва да можем да си създадем цялостна представа относно настоящото положение. Само, че настоящото положение въобще не е толкова ясно за разбиране. Там има много мъгливи зони и трябва по някакъв начин да, да ги осветим тези места. Там, където полицията е извършила нещо успешно, трябва да се използва набрания опит и от разузнавателните служби. Организираната престъпност общо взето винаги е насочена към извличането на огромни печалби. Понякога са замесени и политици на високо ниво и трябва да се справим с проблема. Колегите вече казаха, че организираната престъпност не признава национални граници. Ето защо трябва да се работи в дух на сътрудничество. Полицията трябва да има ясно очертани правомощия относно събирането на данни, относно разследването на престъпления. Трябва да се спазва естествено законодателството. Би трябвало да работим за свързване на базите ни данни в Европа по силата на решението от Прюм. Например, поискаха от мен да разгледам възможността за интегрирането на базите данни на пръстовите отпечатъци Целта беше да се справим по-добре с организираната престъпност, която като че ли простира своите пипала все повече и повече. Благодаря. Да, кооперационен. И така, сега стигаме до последния докладчик. Това е Виктория Мичи, заместник ръководител на звено за полицейско сътрудничество. Тя ще говори за правоприлагането в Европейския съюз и европейския модел за обмен на информация. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Благодаря на комисията, че имам възможност да ви осведомя днес за главните резултати от пакета на комисията за обмен на информация във връзка с правоприлагането. пакетът от мерки има два компонента. Първо, съобщение по отношение на европейският модел за обмен на информация, известен като ЕКСИМ. И второ, прилагането на така нареченото решение от Прюм. Тези документи ни дават картина за сегашното състояние на трансграничният обмен на информация, а също така и препоръки за бъдещето развитие преди да се обърна към главното съдържание на пакета, искам да ви запозная с някои елементи. Стокхолмската програма поиска от комисията да оцени нуждата от раздаване на европейски модел за обмен на информация за оценка на така наречената шведска инициатива и решението от Прюм. Ексим се опира на по-рачното съобщение на комисията от 2010 година, което прави преглед на управлението на информацията в областта на свободата, сигурността и правосъдието. То се опира също така на, на стратегията за управление за вътрешна сигурност на Европейския съюз от 2009 година. ЕКСИМ също така се опира на а, картирането на обмена на информация, като използва е, европейските агенции и разговори с други заинтересовани страни, включително органите за защита на данните. Сега, какви са главните заключения на съобщението за ЕКСИМ? Те са първо, от една страна, че обменът на информацията а, а, се осъществява сравнително добре днес и не е необходимо съ, от, от създаването на нови бази данни или нови правни <laughs> инструменти. От друга страна е необходимо пълното прилагане и използване на съществуващите инструменти. Ще се върна след малко до решението от Прюм. Наред с препоръките, които страните членки трябва да прилагат съществуващите инструменти, шведската инициатива и е решението от Прюм. Друга важно послание на съобщението е, е централната роля на Европол и неговите канали. Като се има предвид общата цел за консолидиране а, и последователност в работата, комисията предлага да се използват каналите на Европол и инструментът Сиена – във всички случаи, освен ако няма, има основания да не се използва сиена. Това ще помогне да се и намали несигурността, какви канали за информация да се използва, нещо, което сме наблюдавали в миналото. То също ще улесни участието на Европол, където това е уместно. Проекто предложението на комисията за регламент за Европол цели е, да укрепи ролята на, на агенцията като информационно средище. Признава се, че Европол е един от съществуващите инструменти, който трябва да се използва по-системно за обмен на информация. Това се отнася както така за дистерите данни и използване на каналите на Европол. Във връз, свързано с това е и понятието за индексна система на европейските полицейски а, а, сведения. През 2012 година бе проведено по искане на комисията проучване във всички страни членки. Целта беше да се установи кога разследващите могат бързо да установят, ако някого, когото търсят, се намира в някоя друга страна членка. Резултатът от проучването беше, че съществуващите системи, ако се използват пълноценно, могат да отговорят на тази нужда. Имаме предвид преди всичко информационната система на Европол, така наречената ЕИС, инструментът Сиена и в по-малка степен до Прюм и а, въвеждането на информационната система 2, СИС-2. В светлината на заключенията на съобщението за ЕКСИМ – и нуждата от економично а, прилагане на а, всичко това, а, а, комен, а, реши, че не е необходимо създаването на специална система за тази цел. Друга препоръка в, в съобщението за Ексим е създаването в страните членки на а, единни пунктове за, за, за свръзка, за контакт, така наречените СПОК. Създаването на подобни пунктове ще улесни координирането на международните искания за информация. Пунктовете за информация, едините пунктове за информация не трябва да се разглеждат като почтенски кутии. Те трябва да имат достъп до всички канали за информация и да познават техните специфични характеристики. В тях трябва да работят офицери от всички правоприлагащи органи, специално подготвени за тази задача в рамките на бъдещата система за подготовка на кадри, правоприлагащи кадри. те трябва също така да осигурят качеството на данните. И накрая, когато е, е възможно, тези центрове трябва да имат също достъп до базите данни. Въз основа на ясни правила. Това ме води до втората част на пакета, така наречения доклад ПРУМ. Забавянето в прилагането на системата е основен заключение на доклада. Положението е достойно за съжаление, тъй като сроковете август 2011 година отдавна минаха. Но въпреки, от тогава има известно наваксване, обаче все пак още някои страни членки изостават. Комисията вярва, че пълното прилагане от всички страни членки е необходимо преди да се разгледа необходимостта от правни промени. Страните членки трябва да използват помощта, която е на разположение, съответното бюро на Прюм в Европол, а също така и всички възможности, които им дава съответната а, програма на Европейския съюз. До декември 2014, след преходния период съгласно 36-ти протокол от Лисабонския договор, комисията ще има право да започне процедури за нарушение. Надяваме се обаче, това ще се окаже необходимо. Не да не е необходимо. Колкото до статистиката, това продължава да бъде много важен елемент в рамките на Прюм. В средносрочен план са необходими ясни цифри, за да оценим добавената стойност на инструмента, което не е възможно при сегашните статистически модели. Колкото до подкрепата за управлението на системата, смятаме, че Бюрото за помощ Прюм при Европол е най-добре квалифицирано, за да изпълни тази задача. Агенцията, която е известна като Лиза на Европейския съюз също може да се използва. Това ще се разбере обаче по-добре, когато да направи първата оценка на работата на агенцията през 2015 година. Сега, по отношение на бъдещето. Да очертая някои общи принципи, които са важни за обмена на информация. Те, това е преди всичко опазването на данните и правото непрекъсновостта на личните данни принципът за необходимостта, економичността, а също така и подход отдолу нагоре, което значи, че трябва да отговаряме на реалните нужди. Тези принципи са в основата на препоръките, които се съдържат в съобщението за ЕКСИМ, в доклада Прюм и в заключенията на ЕПРИС. За да можем да следим как се изпълняват препоръките, които тук що съвсем накратко очертах, комисията предлага да се провежда в Кози годишен, специален годишен дебат по отношение на обмена на информацията. Първия подобен дебат може да се проведе в край на тази година. От само себе си се разбира, че обмена на информацията за правоприлагането не е цел сама за себе си. Това е главното средство за страните членки да сътрудничат чрез своите органи. Всички инструменти в контекста на съобщението имат ключово значение за укрепването на способността на Европейския съюз да се бори с престъпността. И особено с най-сериозните форми на престъпността, включително организираната престъпност. В заключение ще кажа, че ще бъде много благодарни да имаме възможност да докладваме на парламента а, за това, което е постигнато в тази област в бъдеще. Благодаря. Благодаря. И... И сега а, имате думата за въпроси. Госпожа Матюр. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да се извиня, че закъснях. Не можах да чуя единия доклад. Но отбелязах няколко много положителни много положителни въпроси, специално в докладът на господин Харис, под който се спря на обмена на информация. И много интересните възможности за сътрудничество с трети страни. Например, с Китай. Но искам да си задавам си някои въпроси. Какво става с данните, които пристигат от трети страни? Къде се съхраняват те? Как се обработват? Заличават ли се, унищожават ли се тези данни в последствие или се съхраняват някъде? Примерно имате данни за присъди за определен брой хора. И китайците, които са си останали в Китай и които са участвали примерно в трафик на хора, били са осъдени в Китай, а, а, а, а пък а, а, а, тук ставаше дума за лица, които са обсъдени, осъдени от ирландските съдилища. Но когато става дума за Китай, Искам да знам точно как става този обмен и какво става с данните. А също така искам да дам въпроса и на госпожа Амичи. Неното изложение беше много интересно, блестящо. То ни осведоми как работи Европол по тези въпроси. И как, как чуда се как да го формулирам, стана ясно, че Европол трябва да присъства по-активно в Европейския съюз, тъй като неговата работа в борбата срещу организираната престъпност и полицейското разузнаване е особено важна. Не говорим обаче за СЕПОЛ, полицейския колеж. Какво става с него и как се организира подготовката на полицейски кадри? защото подготовката на полицейски кадри е особено важна в предотвратяването на организираната престъпност и борбата с нея. Благодаря. Благодаря. Заместник председателя Кирк Хоп има думата сега. Благодаря и аз. Благодаря на ораторите за техните изказвания. Искам да задам един въпрос. Европейския парламент, комисията Либе, тази седмица ще разисква един доклад, свързан с конфискуването на активи от е, големи престъпници. Искам от нашите оратори да чуя нещо повече за това, какви инструменти трябва да бъдат използвани сега от правоприлагащите органи, за да можем ефективно и ефикасно да засегнем криминалния начин на живот на тези хора и поведението им, които си мислят, че са над закона. И по-специално силно финансово да ги ударим, имайки предвид активите, които те е, имат и са придобили по незаконен път. Не чухме много за това, искам и се да чуя нещо повече. Какво планирате по този въпрос или въобще имате ли такива инструменти? до момента. Благодаря. Госпожа Файон. Хвала лепа, председателча, хвала лепа всем гостам. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички гости. Престъпността не познава граници. Тя не познава етнически граници и с падането на Берлинската стена много от престъпността от източна Европа мина на запад. Пране на пари, търговия с оръжия. Криминалната полиция трябва да бъде винаги една крачка пред престъпността. Вие цитирахте някои практики, цитирахте и някои празнини в а, вашата практика. Всъщност не знам на кого да задам точно въпрос, но може би общо към всички. Имаме нужда от следствени техники, които да са модерни. Всички говорихте за това, че експертите трябва да бъдат обучавани и постоянно да се актуализират техните познания. Има ли някакви препоръки на европейско ниво, които бихте направили? Някакви насоки, общи, за да може да се разработят практики а, от такъв тип? Не се а, говори много за институции, за групи експерти, които да бъдат общи за Европейския съюз и да се борят общо с корупцията. Например, има един център за киберпрестъпността, който би трябвало да се създаде в Европейския съюз и според мен такъв тип групирания на експерти биха могли наистина да следват по-добре тенденциите за развитие на престъпността в Европейския съюз. Чисто информационно да подхождат с модерни технологии, защото ние закъсняваме в тази сфера. Колегата говори за СЕПОЛ също така. А, и съм съгласна с казаното от нея. Аз съм словенка и Балканите, западните, източните, целите Балкани са ми, са ми нещо близко и по сърце. Нашата а, делегация бе а, е, в Сърбия, където има много ефикасни служби и исках да попитам какво е сътрудничеството ви с тези а, държави. Там често се говори за пране на пари, говори се за корупция, за, за престъпни групи, които идват от Западните Балкани, от Сърбия. Какво е положението според вас в тези държави? Има ли стъпки напред според вас там? Има ли сътрудничество с криминалната полиция в тези държави? Господин Ньютон, да има думата. Uh, Благодаря. Благодаря на всички оратори. Благодаря за времето, което отделихте. Вие сте заети, сигурен съм. Благодаря ви, че дойдохте. Трудно ми беше да ви разбера не поради езика, а защото много внимателно говорихте, много предпазливо се изразявахте като че ли. Разбира се, че се излъчва по интернет това заседание, така че цял свят може да ви слуша, така че разбирам, че не може да излезете тук с някакви тайни пред нас. Ние, ние се опитваме да разберем. Има и такава дилема. Благодаря ви, че дойдохте. Това, което искаме да научим, и колегите с въпросите си го казват, какво искате да се случи какво положително да се случи, за да може да работите по-лесно. Нашата комисия се опитва да очертае картината в цяла Европа, трябва, какво трябва да направим като европейци. Ако не можете да го кажете публично сега пред нас, напишете ни го и ние ще го включим в доклада си. Какви подобрения искате, за да работите по-добре? И по-конкретно, исках да питам нещо господин Харис. Той говори за операция Слик Коя беше тази групировка? Това северноирландци ли бяха или бяха китайци, които бяха влезли в Северна Ирландия и то, разбира се, могат да влязат във всяка една друга държава, като изпращат китайци където и да е. Защото ако Китай така методично работи по цял свят и извършва трафик на хора, наистина става страшно. Тези 77 жертви китайци ли бяха, които а, сте спасили? Интересно ми е да разбера нещо повече, какво, какво се е случило. Така че беше много полезно, че дадохте практически пример. На господин Худ, колегата от Швеция, който за съжаление си тръгна, се обърна към мен с молба да ви попитам следното. Говореше за морал, интегритет какво правите с Италия? Защото е, се говори, че италианската полиция може би е инфилтрирана, т.е. в нея има хора от организираната престъпност. Как се справяте с този проблем? Um, uh, дали може да дадете някакъв отговор на колегата, който си тръгна. Сега на госпожа Амичи. Много интересно представяне. Един от въпросите, който парламента ще обсъди е предложението на Европейската комисия а, за опазване на данните. И това ще бъде голям проблем, защото парламентът е пълен а, с а, депутати, които искат да опазват а, данните, правата на човека, гражданските права. Но а, преди колед говорих с един белгийски полицай. Той се занимава с интернет, той каза, че среща големи трудности и каза ми, ако отида прекалено далеч при разследването на групи в интернет, то тогава изведнъж се оказва, че той нарушава личните им данни. Е, какво е това? Лични данни на престъпниците. Това трябва да бъде прекратено. Няма смисъл. Какво? Оказва се, че защитаваме престъпниците. Така че, питам се, Европол, посредством комисията, може би, убеден ли е, че подава информация на депутатите, защото ние трябва да сме информираме, за да гласуваме различни закони. За това какви са потребностите на правоприлагането и кога а, полицейски и други агенции могат а, да отменят това право на защита на личните данни, когато преследват а, престъпници. Ние, разбира се, защитаваме гражданите, те трябва да бъдат защитени, но има една сфера, където трябва да се откажем от това, за да ви дадем възможност да си свършите работата, която вие вършите, а тя да ни защитавате. Тоест, давате ли достатъчно информация на Европейския парламент за двете страни на този медал? Защото когато стигнем до гласуване в пленарна зала, можем чисто и просто да кажем, нека да защитаваме всички. И тогава какво ще правят различните разследващи органи и полицията. След това на колегите ще кажа нещо. Говорихме за киберпрестъпността до известна степен, новата агенция, този център за киберпрестъпност. Утре сутрин е, в 8 часа има една закуска, аз ще бъда председател, където директора на тази агенция ще излезе с е, изказване. Така че ако искате да дойдете утре сутрин да закусим и да му зададете въпроси, е, заповядайте бил извинявай. Сега, може би не съм те разбрала правилно. Искам ми се обаче малко повече да кажеш, за да разбера аз ли сбърках, като те разбрах или ти, какво казваше е, за въпроса на колегата Оле Шмидт по отношение на италианската полиция. Говореше за инфилтриране в, Евро... в тази полиция. Какво имате предвид? Че има полицаи, които са тайни агенти в ам, различни престъпни групи. Не те разбрах. Не, може ли да се обясниш? Защото беше особен въпросът и може би превода, който чух, или аз не съм разбрала, ще видим. Е, много благодаря, госпожо председател. Аз а, е, знам ви от коя държава членка сте, така че знам, когато задавам въпроси, какво ще случи. Не, не, не, бил не, не. Не, не, не, не защитавам Италия. Не, не, не. Ако е така, трябва да защита всички онези стотици полицаи, които са убити в моята страна от мафиотски групи, точно защото са застанали срещу мафията. Така че искам хубаво да, да обясниш контекста. Трудно ми е, защото това е въпрос на господин Шмидт. Той си тръгна. Преди няколко години една делегация от Комисията по бюджетен контрол беше в Палермо, аз бях там също с тях, и там чухме нещо изключително от един италиански полицай, който каза, няма проблем да работите с нас, но не работете с другата полицейски сили, защото там има инфилтрирани престъпници. И това беше шокиращо за нас. Сега аз не мога да отговоря на този въпрос, вие сте сицилианка, вие най-добре знаете, може би, и доколко е истинен този въпрос. Просто предавам въпроса на господин Шмидт и един вид отварям а, кошера с усите. Добре, благодаря. Господин Никълсън. благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на нашите гости тази сутрин. Благодарим за това, че отнеха от времето си, за да направят презентации пред нас. Въпрос към някой от гостите. Казахте, че обмена на информация работи сравнително добре. Само, че сравнително добре не означава отлично. Къде са пречките? Какво можем да направим, за да работи обмена на информация много по-добре? Трябва да призная, след като чух да говорите за почтенски коти и така нататък, а пък аз съм лаик, е, не можах много да разбера какво точно означава това. Говорихте и за изоставането от страна на държавите членки. Говорихте за това, че би трябвало да се направи малко по-голям напредък, да се прояви активно отношение. Както каза Бил и както подчертаха други колеги, ние трябва да получим точната информация, за да направим и точните препоръки. И ако не знаем как да подходим, няма да можем и да помогнем. Мисля, че Бил го каза много добре. Онова свързаното с защитата на данните и на личната свобода. Господин Харис много добре знае за какво става въпрос. В Северна Ирландия 40 години вече има тероризъм и много често не знаем кого защитаваме невинната жертва или извършител на престъплението. Като че ли в много случаи не отчитаме интересите на жертвата, забравяме направо за нея. И по този начин като че ли пренаписваме историята. Обръщам се към господин Харис. Той направи отлична презентация и даде конкретен и чудесен пример за проблема с китайците – Ние не сме особено известни с добрите си практики, но пък имаме полицейски служби, които са успяли да устоят на много атаки е, срещу тях. Един конкретен пример. За него не знаех преди да навляза малко по-дълбоко. Ирландия независимо дали става въпрос за Република Ирландия или Северна Ирландия, се използва за входна врата по отношение на мръсните капитали. Входна врата към Великобритания. Много хора от нашия регион не знаят въобще, че нещо подобно се случва. Ето защо. Доколко според вас е добро сътрудничеството Обръщам се и към вас, господин Харис, и към немския ви колега. Доколко е добро сътрудничеството в трансграничен мащаб? Обръщате ли се към Европол, към Евроюст? Борите ли се с бюрокрацията? Говорихте за изграждането на доверие. Доверие между полицейските органи в различните страни. Мисля си, че това е основното. И не само в областта на сътрудничеството. Доверието, общо взето, върху него се гради всичко. Но как да подобрим нещата? И така се връщам към това, което казах в началото. Как да ви помогнем в вашето преследване на конкретни резултати? Благодаря. Благодаря. Госпожа Йотова, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз ще имам само два кратки въпроса. Вчера при разглеждането на доклада на нашия колега Яколино много дълго говорихме за това каква е ролята на банките при обмена на информация и доколко и как те сътрудничат в европейски и международен мащаб. И това ще бъде конкретният ми въпрос към господин Харис, защото той на няколко пъти подчерта колко е важно да се следи движението на парите, за да има успешна борба с престъпността. И втория ми въпрос ще бъде по-скоро към госпожа Амичи. А как се процедира в случаите, когато става въпрос за трансфер на престъпност и към трети страни извън Европейския съюз, в който се укриват не само достатъчно много средства, но и самите престъпници там намират убежище? Знаете, че някои страни нямат споразумение за екстрадиране и всъщност властите са безсилни в тези ситуации. Grazie. Adesso la parola all'onorevole Sondergaard. Господин Сондергард. Е, Благодаря. Два въпроса, които са свързани. Е, току-що бяха засегнати. Първият въпрос е свързан с следното. Какво се случва с агентите, с онези, които а, са а, инфилтрирани и каква е тяхната роля а, в рамките на разузнаването. Ставаме свидетели на терористични дейности, които са улеснени по някакъв начин благодарение на инфилтрацията. Какви са положителните и отрицателните уроци, които сме научили. Преди няколко години в Холандия имаше един казус с контрабанда на кокаин. Един от проблемите тогава беше, че бяха замесени агенти от холандската полиция. Това е отрицателната страна на, на въпроса. Е, бихте ли говорили малко по-общо тук? И още нещо във връзка с доверието. Когато се обменя информация между полицейските органи. Е, доверието и знанието, че колегата не е корумпиран. Е, правя връзка с казаното от господин Нютън Дан. Колко е голям този проблем? Например, ако сте в Ирландия или в Германия и смятате, че трябва да се обмени информация с Гърция, например, Италия или Дания, няма значение. Доколко имаме риск тази информация да напусне онези четири стени, в рамките на които трябва да остане? Просто защото в полицията има корумпирани агенти или пък там са пласирани агенти на престъпниците. Ако проблема е повсеместен, би трябвало да обсъдим какво да правим. И трябва да има размяна на идеи относно това какво да се направи. Е, това го казвам и във връзка с старите и новите държави членки. Проблема е за всички. Освен това, проблема разшири ли се в последните години, ако въобще има проблем, или то е нещо като константа? Благодаря. Благодаря. Госпожа Борселино има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на ораторите. Извинявам се, че дойдох с закъснение в днешното заседание. Не можах да чуя докладите. Не исках да се изкажа, защото не ми се струваше коректно, като не съм ви чула. Но така ли, че чух дебата и точно по дебата искам да кажа нещо, защото се е, чувствам длъжна да подчертая нещо нето като италянка, нито като сицилянка, а като европейска гражданка. Чух е, въпроса или наблюдението което бе направено от името на шведския колега. И трябва да ви кажа, че бях потресена. Ако това е вярно, то тогава трябва да се обърне повече внимание на този въпрос. Ако има полицейска служба, която говори за друга полицейска служба и казва, не говорете с тези, защото те са корумпирани или защото там има инфилтрирани и организирани престъпни елементи, то тогава това е много сериозно нещо и не може чисто и просто да е някакъв епизод, на който ние да се усмихнем и да го забравим. Градът, в който е направено това е Палермо, така каза колегата, а Палермо и Сицилия са места, където полицейските сили са платили наистина много висока цена, както каза госпожа председателката, що се отнася до човешки животи, но и що се отнася до жертви общия живот на обществото е силно засегнат. Разбира се, че има всякакви вицове между е, карабинерите, разказват вицове за полицията. Знаете, в, има три полицейски служби в Италия, е, но това е свързано с миналото. Това бе разрешено с. Е, е, с решението на Джовани Фалконе да обедини тези три полицейски сили в смисъл да ги накара да работят заедно и се постигнаха наистина огромни резултати при общата им работа. Разбира се, че имало случаи на инфилтриране, те са били преследвани много сериозно и много решително от нашия съд и с голяма болка, разбира се, защото много често и болка има в такива случаи. Но трябва повече да се говори по този въпрос, да видим какво се е случило по време на тази мисия в Палермо, кой какво е казал и наистина дали е имало такова твърдение. Аз лично не, не мисля, че трябва да затворим око пред пред, пред а, такъв един факт, ако наистина това е факт. Благодаря. И аз ще се изкажа като председател на комисията. Много сериозни обвинения бяха отправени, така че колегата Шмидт ще го помоля да бъде по-ясен, да каже какво има предвид какво се е случило, какви са били тези разговори, и искаме нещо по-конкретно, защото се правят обвинения. И то силни обвинения и за мен това не е едно изказване, защото съм италянка или сицилянка и искам да защита полицията. Много добре знаете каква е моята позиция. Винаги критикувам а, институциите в моята страна, политическия апарат, но това е нещо отвъд и над а, всичко това. И Италианската полиция мисля, че е високо ценена на международно ниво от другите полицейски сили по света, така че трябва ясно да се кажат нещата. И затова е важно да говорим с господин Шмидт, да разберем и с господин Ньютон Дан също, какво точно се е случило, как, какви са били тези разговори, да се изясни какво се случва. Е, само да свърша и ще ви дам думата. Нека да свърша. За да разберем по-добре всичко. Първо, господин Сондергард поиска думата. I have... трябва да кажа, че това е, е според мен, абсурдно. напълно абсурдно. Имаше въпроси, но ако искате да защитавате е, Италия или Дания. Е, споменавам Дания, защото и при нас има корумпирани полицаи. Но не може да се предотвратява е, честният отговор, който искаме да получим. Господин Сондергард, един момент. Какво искате да кажете? Какво преча аз? Аз преча да се даде честен отговор ще дам думата сега на нашите докладчици. Е, ми се струва абсурдно, че в една такава зала се правят такива обвинения, по която и да е полицейска служба в света. Или се правят аргументирани обвинения, а това е, се е случвало и когато сме защитавали други, но да се каже, че италианската полиция е полиция, в която има инфилтрирани полицейски елементи, извинявайте. И не защото съм италианка. Господин Сондергард явно не, не сте чули, когато критикувам а, дейността на италианския апарат. Такова едно обвинение трябва да бъде аргументирано. Никой тук не иска да затваря устата на никого, да, да, да му запушва устата. Докладчиците могат да се изкажат, ако те знаят такива неща, ако знаете такива факти, много ви моля да ги споменете задължително е да го кажете. Никой тук не е запушил устата на никого, повтарям го. И няма никакво намерение да го направи. И, и, и целта на комисията ни не е такава. Пак повтарям, когато има такова едно обвинение, трябва да чуем някаква субстанция, нещо, нещо смислено. Защото иначе трябва да се обърнем с писмо към италианската полиция, нали? Да ги питаме какво става. Трябва да чуем истината и да чуем реалността. Господин Ньютон Дан. Well, just briefly, I... съвсем накратко, господин Сароган е прав. Е, имаме много по-важни общи въпроси, които трябва да обсъдим, но повтарям това, което казах. Аз водих официална делегация от е, Комисията по бюджетен контрол е, в Сицилия, за да видим къде отиват парите на Европейския съюз. И и това, което казах, ни беше казано от италианската полиция в Сицилия. Това беше а, казано на нашата официална делегация. Ако искате, върнете се към протоколите от преди 5 години и ще видите, че всичко там е записано. Добре, ще го направим. И аз искам сега да задам един въпрос. Говориха се определени операции в Северна Ирландия, например, операцията с Китай – Исках да ви попитам отвъд тези операции, какви връзки има между отделните престъпни групи, различните мафиотски групи? Пуснали ли са корените на ваша територия? И имат ли гръб, така да се каже? Ползват ли някакъв вид политически или друг гръб такъв тип престъпни групи? Можете ли да ни направите един списък на такъв тип а, престъпни групи, които са пуснали най-ясни корени и са най-силни на ваша територия и къде точно са концентрирани? Давам думата сега, по три минути на всеки давам за отговор. Започвам с господин Фарси. Ще се опитам да отговоря а, на зададените въпроси. Ще започна с най-деликатният въпрос. Въпросът за корупцията. Да, има италиански полицаи, които са корумпирани, има белгийски полицаи, които са корумпирани във всички страни на Европейския съюз. Има полицаи, които са корумпирани. Затова трябва да се попитаме защо съществува корупцията, и по какви канали протича тя. Ще ви дам пример. По отношение на финансовите средства на трансграничните международните престъпни организации. Знаеме по исторически причини, споменавам нашите италиански приятели, но, но има мафии не само в Италия, има източни мафии, мафии в Балканите – мафии в азиатските страни. Конкретен пример. От момента, когато една престъпна организация, взимам като пример Белгия, в пристанището на Антверпен е готово да даде 15 000 евро каш на един митничар или на един полицай, за да може с съответния чиновник да се постави един контейнер, в който има кокаин, за да може след това те да отидат да си приберат кокаина от там. Много, а, за жалост, малцина има, които биха могли да, а, да от, откажат подобно предложение. Казват метод 15 000 евро, е, евро а всичко, което трябва е просто контейнера а, който, за който вие отговаряте, да бъде поставен а, а, а, с лице не навътре, а навънка в, в, в пристанището на Антверпен. Въпросът, който трябва да си зададем е дали а, има ендемична корупция в страните членки и в Белгия. Аз лично а, а, смятам, че, не смятам, че кой знае колко много сме напреднали. Очевидно, съответните служби в Европа са много бдителни, когато набират полицейски служители. Има редица предварителни проверки, които се правят преди да бъдат назначени полицаите в полицията. Но това е проблем, който трябва да се има предвид от всички полицейски служби в европейските страни, но не трябва той да се преувеличава. Защото той влияе върху международното полицейско сътрудничество. Последващият въпрос, стигнах до него, как функционира това полицейско сътрудничество. Преди всичко, и това ми се е особено важно, необходимо е да хармонизираме европейското законодателство. Защото когато съществуват органи, съществуват средства, те се използват. Това прави Европол в момента, когато имаме съответните средства, които ни дава европейското законодателство, вече имаме необходимите гаранции за надежност. Но, но а, италянските или германските полиции, когато искат, примерно, чрез Европол да влезат във връзка с един словенски или германски колега, а, никога не сме се съмнявали, в, не сме проявявали недоверие. Затова имаме а, система на официални връзки, за официални контакти, която ни дава възможност да укрепим международното сътрудничество и обменът между различните страни. Понякога се говори за проблеми във връзка с обмена на информация, в международния обмен на информация. Опитах се да ви опиша как, как работим ние в Белгия. В полицейските служби, най-малкото в белгийската полиция, съществува като че ли мнението, че международният обмен на информация е работа на специалистите. Но белгийската полиция ежедневно, ежедневно регистрира, ползва и анализира подобна информация. Тоест всички, които работят на терена, трябва да бъдат да им бъде напомнено значението на този обмен и значението на тази информация особено на групите, които много бързо пресичат държавните граници. В Белгия може да се прекоси за час-два само, т.е. много бързо да се мине от един и край до другия. Така по отношение на данните. При подобряването на дейността на агенции като Европол трябва да се имат предвид нашите цели, които ние формулирахме. Да сме по-близко до реалността, да информираме международните органи за приключените разследвания. Трябва да се предава данни а, чрез фокусните точки а, чрез работните файлове за анализ, за да може а, а, а, да съществува динамичен а, обмен на информация. По този начин ще можем да се борим и по-ефикасно с организираната престъпност. И накрая, нещо, което ще спомена, то е един а, а, технически въпрос. А, Говорим за инфилтриране в международен план понякога. Разбира се, полицейската техника има особено голямо значение тук. Мисля за страните членки и особено за Белгия, която е една малка страна. И ако е, не можем да постигнем хармонизиране на законодателството, което е, се отнася до дейността под прикритие, така, няма да може да постигнем успех. Ще дам един пример по, това време работех а, е, а, е, върху една а, е, операция за трафика на а, екстази. Ставаше дума а, за обмен между Белгия и Нидерландия. А, ние се опитахме да работим едновременно в двете страни. По този начин е възможно да се използва полицейското сътрудничество много плодотворно. И мисля, че страните членки малко по малко започват да въвеждат съответно законодателство, което може да позволи а, на тази работа. Иначе отделните страни до голяма степен са изолирани в своите усилия а, да се справят с престъпните организации в техните съответни страни. И съвсем накрая, това е актуализацията а, и най-последното във връзка с компютърната престъпност. А, значението, а, тук има два аспекта. От една страна е законодателството, а, принципите, които трябва да се зачитат по отношение на, на, на неприкосновеността на личните данни, а, как можем да влизаме в, в, в съответните а, а, масиви на лични данни, а съществува също така и правна страна на въпроса. Разбира се, в някои случаи, когато става дума за инфилтрация, може да говорим за инфилтрация и в, при в случая на интернет, но това е единия въпрос. Другият голям проблем е, че тук са необходими бюджетни средства и създаването на Европейски център за борбата с престъпността ще ни помогне тук. А, а, защото интернет се развива непрекъснато и затова е възможно както в Белгия, така и другаде да имаме достатъчно средства, за да не вървим след бързо развиващата се технология, съвременните компютърни, компютърни системи, които използват така нареченият облак и така нататък и всеки път, когато имаме подобен, подобен облак, се опитваме да намерим къде фактически е закотвен той териториално, откъде и в коя страна. Благодаря. Господин Харис. И така, ако мога да дам сега малко повече информация относно операция СЛИК и сътрудничеството с китайците. Нашата британска централна агенция за борба с организираната престъпност започна цялото начинание. Те изпратиха свои служители в Пекин. Ние работихме с служители на китайското посолство в Лондон, с аташетата по юридическите въпроси и разследвахме абсолютно всички аспекти на проблема, включително убийства, трафик на хора, контрабанда на цигари, които са много по-ефтини. По отношение на престъпниците, част от тази група беше съставена от китайци, но бяха замесени ирландци и ето защо трябваше да има обискиране на апартаменти в цяла Ирландия. Така че местни лица бяха замесени. По отношение на парите, конфискуването на активи е изключително важно. И когато се отправя обвинение и има съответно присъда, но и когато Просто има някакво разминаване между обявените средства, доходи на едно лице и начина му на живот, например. И когато се подозира, че това лице може, например, да отиде в друга страна. В Северна Ирландия, например, при нас много хора изглежда водят съвсем скромен живот, но когато отидат в чужбина, започват да водят съвсем различен начин на живот, е, много по-охолно. Много от е, ирландците, например, е, отиват в Ирландия, в Испания, извинете, в Португалия. Ние съответно имаме много добро сътрудничество с колегите от Португалия и Испания за да разкрием тези престъпници. Работим в тясна връзка и с италианските правоприлагащи органи, правим това от години. Ние разбираме проблема на италианските колеги, защото те са подложени на огромен натиск. Има кампания, която е водена срещу тях. Връщам се към онова, което казаха, именно, че разузнаването е ценна стока. Разузнавателните данни са скъпи, трудно се добиват хората да рискуват живота си, за да получат ценна разузнавателна информация. Съответно, онези, които събират данните, трябва да носят и отговорността за това как те се споделят. Ако ние получим информация от италианските колеги, трябва да проявим отговорно отношение. Всяка организация трябва да има стратегии за борба с корупцията. И част от тази стратегия трябва да бъде контрола на информацията в съответната агенция. Информацията трябва да бъде обект на стриктен контрол по отношение на допуска до нея. Различни лица трябва да имат различен допуск и не е достатъчно само да се прави проверка на лицата, когато е, те се наемат. Просто трябва да се види тези хора какъв живот са водили до сега, какви са техните връзки, приятели, познанства. Понякога кариерата на едно лице може да продължи повече от 30 години, нещата се променят, оказва се натиск, тъй като в определен е, период от живота на служителя парите започват да играят по-голяма роля, това са ясни неща. По отношение на онези, които дават информация или така наречените скрити агенти. Е, тази информация е естествено изключително важна, Трябва обаче да сме изключително предпазливи, когато споделяме информацията от такива лица. По отношение на нашите престъпни групи в Ирландия, не би ги наречал, нарекал мафия, тъй като те не разполагат със същата вътрешна организация, със същата сплотеност, но има въпреки всичко групи, които приличат на, на мафия. Китайците от своя страна, техните структури много приличат на, на мафия. Така или иначе всички тези лица се опитват да извършат престъпления и за да ги спрем трябва да работим в тясна връзка с колегите, да координираме усилията си. Споделянето на данни в трансграничен мащаб. Разузнавателните данни много трудно се споделят. Те могат да бъдат споделени, но всичко това е свързано с много тежки процедури от правен характер. Ние в Ирландия се опитваме сега да ускорим процеса, за да може и правосъдието да работи малко по-бързо. Целият процес може да вземе месеци. Когато успяваме да обменим информация добре, започват и положителни инициативи, като съвместни разследвания с Европол и Евроюз, например. Не искам да кажа, че трябва да се защитава не обмена на информация, напротив, но, но процесът е изключително тежък. Но когато пък успеем да обменим данните, винаги има полза. И накрая, бяха споменати Балканите. В Северна Ирландия ние вече изпратихме, това беше преди 10-12 години, стотици е, служители на Балканите. Все още имаме добри връзки с страните от Балканите. Подкрепяме ги по отношение на разузнавателната дейност, е, на обучението, на разследването на тежки престъпления, на борбата с корупцията. Нашата дейност продължава. Балканите са много важно място. Нека да подчертая обаче, че когато става въпрос за работа с друга организация и за споделяне на чувствителна информация, председателката преключва, моля ви да приключвате, оратора прекъсва на средата на изречението. Само Джей Ритардо, Вече закъсняваме, давам думата на господин Хуте. Ich äh, werde mich ähm, auf ein paar Fragen beziehen, aber auch kurz fassen. Ähm. Ще се опитам да съм съвсем кратък и да поговоря малко по повдигнатите въпроси. Паричните потоци. Споменахте ги и казахте какви инструменти трябва да се използват, за да се попречи на престъпниците. В Германия имаме възможност да следим потока на средства, ако имаме подозрение за престъпна дейност, имаме и някои други възможности. Можем да проследим дали за подозреното лице живее много по-охолно, отколкото би се очаквало. Ако това е така, значи, примерно, има престъпна дейност. Тогава обаче се обръща тежестта на доказване. Престъпника трябва да докаже, че получава доход, който е законен. Не винаги обаче подобни инициативи могат да бъдат осъществявани по необходимите юридически канали. Има събиране, създаване на мрежи по отношение на паричните потоци е, в международен план и съответно нашата дейност става много по-сложна и нашата задача става много по-тежка. По отношение на това, което може да се направи, аз мисля, че ние имаме добри ресурси е, по отношение на контакти, на информация, Европол, но все още много може да се направи. Нека да дам един пример колко страни, например, имат стандарти по отношение на снимането на отпечатъци и на ДНК данни. Стандарти, които да са валидни във всяка страна. Когато се обърнем към една държава и кажем, можем ли да сравним това ДНК с ДНК-то на един престъпник, тогава възникват проблеми. И всеки криминолог би казал, че трябва да се работи за постигането на единни стандарти – дори и при такива дребни престъпления, които се случват всеки ден, като грабеж с взлом или кражба в магазини, дори и за такива видове престъпни дейности има нужда от нещо подобно. От синхронизация. Освен това, има нужда от оптимизиране на начина по който се получава информация от страна на разследващите органи. Трябва да има стандарти, правила, разпоредби. Във всяка държава членка сега имаме различни такива. Има различни стандарти, например, във всяка страна за това как се получава информация за определен мобилен номер. В една страна Например, трябва да се попълнят 7 различни формуляра, за да се получи такава информация. В други държави просто звъня на един номер и ми дават е, информация за този мобилен номер на следващия ден. По отношение на борбата с организираната престъпност и бизнеса, частния сектор, е, там трябва да се оптимизират отношенията. Корупцията беше спомената. Корупцията е и международен и вътрешен проблем, вече го подчертахте. Ето защо важно е да се избере точния персонал. Нивото на заплащането е важно. Заплатите не трябва да са твърде ниски. Не трябва служителите да са на ръба на оцеляването. Освен това, контрола на информацията. Винаги трябва да следим какво се случва с определена информация и какво ще стане с нея. Трябва да предугадем какво ще стане с нея, ако я дадем на определено лице. Така може да се постави на риск цялата операция. Тези аспекти са много важни. И накрая имаше въпрос относно ролята на информаторите и защитата на тези информатори, защитата на източниците на информация. Аз предполагам, че за всяко лице, което ми дава информация, трябва да се осигури определена доза закрила, ако тази информация ще се използва в друга страна. Благодаря и сега госпожа Мичи. Благодаря, госпожо председател. Първо бе повдигнат един въпрос от госпожа Матю. Да, наистина не съм споменала СЕПОЛ в краткото представяне, което направих тъй като съобщението ЕКСИМ включва инструментите само за обмен на информация и тяхното използване от правоприлагащи органи. СЕПОЛ не е инструмент за държавите членки, за обмен на информация между тях. СЕПЛ, разбира се, е много важен инструмент, но инструмент, който дава ноу-хау на полицаите за техниките за обмен на информация. Комисията придава голяма значимост на СЕПОЛ и поради тази причина последните няколко години с огромно внимание проследихме усъвършенстването на работата на агенцията, що се отнася до нейното управление, работата и предоставянето на услуги. Самото обучение е основна предпоставка за полицейско сътрудничество и това е основен елемент на полицейското сътрудничество. Имам предвид обмена на информация. Европейската комисия ще продължи да обръща огромно внимание на обучението на правоприлагащите органи, като това е темата на едно съобщение на Европейската комисия, което ще излезе скоро. Неговата цел е да систематизира, да предостави ясна методология за европейско обучение на служители в правоприлагащи органи. Е, говоря за една схема, която споменах по-рано. Става дума за схемата за обучение е, за правоохранителни органи. Целта ни е служителите в тези агенции да получат основни познания. Казаха го и колегите, вече не говорим за специалисти. Тоест, всеки един трябва да знае какви са основните европейски инструменти, които дават възможност за сътрудничество между правоприлагащите органи, но и специализирани познания, които са необходими за да се справим с предизвикателствата на днешната престъпност, най-вече трансграничната престъпност, както и конкретни компетентности в сферата на основните приоритети на Европейския съюз за борба с престъпността, които ще продължат да бъдат актуализирани през едните години. Обучението е основна предпоставка а, за такъв тип сътрудничество между правоохранителните агенции. Също така говорихме за СПОКС. Извинявам се, че използвам акроними. Деформирали сме се малко с такъв тип а, неща, но целта на такива контакти е обменът на информация между държавите членки да бъде по-ефективен и ефикасен посредством централизиране в единно място отговорите и възможностите за обмен на информация. Нямаме стандартизиран модел. Някои държави членки са създали организацията си така, че в една и съща служба има най-различни оперативни работници от различни агенции, чиято роля всъщност е точно да координират и да централизират всички онези заявки или искания за трансгранична подаване на информация. Франция е един такъв пример. Защитата на данните също бе спомената. Един от основните моменти в законодателството на Европейския съюз и във вътрешната сигурност е най-високите стандарти за защита на данните. Това трябва да се отнася и за правоохранителните органи. Трябва да имаме предвид, разбира се, спецификата на тази тема и да има необходимия баланс между това да се извършват такива действия на национално и европейско ниво, за да може правоохранителните органи да си изпълняват работата, от друга страна да защитаваме основните права и свободи на гражданите, както и на заподозрените. Както казахте, смятам, че е много важно парламента да получава необходимата информация. Има възможност не само да се възползвате от компетентността на специалисти с такива изслушвания, но вие споменахте Европол по-конкретно. Имате огромни възможности а... да получавате информация, да получите информация за това какво се случва по места. Накрая имаше един въпрос за прехвърляне на информация към трети страни. Нашето съобщение, което обясних днес, всъщност се съсредоточава върху Европейски съюз. Има двустранни а, споразумения между Европейски съюз и трети страни за обмен на информация, но имаме и Европол. Европол има взаимоотношение на сътрудничество с много трети страни, посредством формални споразумения за сътрудничество и има специални условия във всяко едно такова споразумение и по тези специални условия Европол може да споделя информация с трети страни, разбира се, в полза на държавите членки, които обслужва. Благодаря. Госпожа Холмайер поиска думата. Благодаря. Имам въпрос към комисията. Съвсем наскоро имаше една дискусия, която проведах с митничари, с полицаи, които представляваха и Германия, и Чехия, и Полшия. Та от тези три страни чухме, че при тези съвместни разследващи екипи, т.е. тези, които се опитват заедно да работят, и най-вече борбата с организираната престъпност, та Чухме от тях, че кандидатстването за финансиране на такива екипи е много сложно. Те казаха, че почти няма гъвкавост от страна на комисията за разглеждане на отделните договори, Понякога има определени формулировки, които са неразбираеми, т.е. много е трудно да се разбере как се извършват разплащанията, на кого и за какво. Поради тази причина искам да призова Европейската комисия да изясни този въпрос. На второ място, между Польша и Чехия и Германия на границата има сътрудничество, разбира се, има голям проблем с дрогата, защото има голямо производство на дрога, което минава след това от там. Също така необходимо е сътрудничество и с Виетнам. Как може Европейската комисия да подкрепи тези три държави, пък и всички останали държави от Европейския съюз, за да сме сигурни, че Виетнам ще ни помогне, а не да оставим Чехия а, да се справя сама с проблемите, които я затрупват. Thank you very much. Благодаря. Благодаря, че посочихте проблемите, които се срещат в ежедневната практика от различните държави членки при използването на финансиране за съвместни разследващи екипи. Разглеждаме в момента този въпрос. Много бихме искали да направим един по-гъвкав механизъм. Е, говоря за предоставянето на средства за такива цели. Искаме да сме по-гъвкави през следващия финансов период. Ще видим как бихме могли да ускорим а, разплащането на средства, за да подпомогнем държавите членки за създаването на съвместни разследващи екипи. Що се отнася до втория ви въпрос, трудно ми е, трябва да си призная, да ви отговоря сега на място, би ли било възможно и бихте ли била съгласна да поговорим отново двустранно, за да мога да предоставя повече информация? Благодаря. Да, това е най-доброто решение според мен. Добре, благодаря на нашите докладчици, благодаря ви за това, че бяхте тук днес с нас. Сега ще дам думата на следващите оратори, ще ги помоля да дойдат да седнат тук при мен. Ще поканя Тамара Макаренко, Питер Костърс, и Питер Верхаузен. You still have contact with Pino No. In questo secondo cluster il в втория кластър ще говорим за връзката между тероризма и транснационалната организирана престъпност. Ще говори първо Тамара Макаренко, която е управляващ партньор на West Sands Advisory. Тя ще говори за връзката, крим, извинете, престъпност, терористични групи или връзката между тероризма и организираната престъпност в Европейския съюз. Питер Костърс пък а, с е ръководител на звено за борба с тероризма в Европол. Той ще ни предостави анализ на Европол за връзката между организираната престъпност и тероризма. Дебатът ще бъде по същия начин. 15 минути. Започва веднага Тамара Макаренко. Good morning, ladies and gentlemen. Госпожо председател, благодаря за възможността да ви запозная с резултатите от нашето проучване за връзката между престъпността и тероризма. Тази връзка съществува отдавна. Понятието е, отдавна се знае, обаче ние сега искаме да формулираме точните връзки, които съществуват или не съществуват между организираната престъпност и тероризма. защото липсата на адекватен анализ има. от него следва две неща. Първо, връзките между тези две явления могат да се сметнат за недостатъчно значими или пък да останат ненаблюдавани и недокладвани. Нашата оценка се базира на това, което наблюдаваме през последните две десетилетия. Съществуват доказателства за връзки между организираната престъпност и тероризма. За първи път започнахме да проучваме тези връзки в края на 90-те години на миналия век и а, значи, съществуват а, такива връзки в зоните на нестабилност, като Афганистан, Колумбия, Либерия, Пакистан или Сиера Леон. Това не е някакво, кой знае какво откровение. А, същото въжи и за нестабилни райони в периферните части на Европа или в като Балканите, Кавказ и така нататък. Като се има предвид относителната политическа стабилност в Европейския съюз, предположението, че съществува подобна връзка, се посреща от някакви академични с скептицизъм. Става дума, че се съмняват някои в, в интереса на организираните престъпни групи да, са, да, да сътрудничат с терористите. Нещо повече, връзките между от тероризма и а, организираната престъпност би сериозно на, а, така увредило, на, изложило на по-големи опасности организираните престъпни групи. А, организираната престъпност и тероризма се приспособяват така, че да не бъдат уязвими и откриваеми от правоприлагащите служби. Although open source case studies are hard to pinpoint, a number of indicative... Е, е, има редица примери е, за дейността на правоприлагащите служби в различни страни, било в Европейския съюз, било в периферията на Европа. Проучването, подготвено от нас, показва, че тази връзка оперира на три нива – оперативно, понятийно и еволюционно въпреки че операционните връзки имат най-голямо значение за нас, има също така и сведения за това, че и на другите нива съществува подобна връзка. Ако този нексус, тази връзка не се разбира по методологичен начин в съответствие с спецификата на отделните райони, може да съществува възможност от смесване на организираната престъпност и тероризма и трябва да кажем, че там, където има подобна връзка, възможно е да се е, формулират, е, да се идентифицира подобна връзка. Връзка между а, е, различни а, а, дейности и връзка между различни субекти. А, сегашните проблеми на, на сигурността в Европейския съюз а, по отношение на връзката между организираната престъпност или тероризма а, са свързани с а, седем а, динамични а, проблема. Първо а, е връзката между публичните и частните а, законни и незаконни дейности, които е много трудно да се разделят едни от други. А, второ, докато в страните членки исламският тероризъм се разглежда като най-голяма заплаха а, за тях, най-сериозните заплахи се организират от групи, които имат връзка с мрежи извън Европейския съюз. Организираните престъпни групи в Балканите продължават да играят важна роля в дейността и, и функционирането на законните пазари в рамките на Европейския съюз, трафика на хора и а, фалшивите документи. Четвърто, нови иммиграционни а, тенденции, създават допълнителни връзки между различните общности, създават се нови незаконни врежби и нови възможности за свръзка между тероризма и организираната престъпност. В Северна Африка, Южна Азия и така нататък се наблюдава подобни явления и наблюдаваме, опитваме се да установим какво е въздействието на всичко това, например, върху страни членки като Гърция. Пето, Успеха на коалициите, например в Афганистан, Пакистан, както и в Ирак, направиха тези страни по-малко гостоприемни за потенциални терористи. Обаче съществуват, появяват се нови терени за подготовка на терористи, такива като Мали, Сомалия и Йемен – както и Афганистан и Пакистан, Северно Мали е, е страна, която съчетава е, престъпния трафик е, и тероризма. Неодавнашната криза в Аменас, свързана с Мухтар Бел Мухтар, показа непряката не въздействие на тази реалност върху страните членки на Европейския съюз. Шест от Тероризма трябва да се разглежда като сложна, многопластова, сложно многопластово явление. Защото дейността, свързана с него, много, все повече се контролира от държавите. И а, това води терористичните групи все повече да се обръщат към организираната престъпност. И накрая, в резултата на развитието на дейността за сигурността в периферията, а, има а, все повече а, свидетелства за връзка между организираната престъпност и терористните групи, а, които се а, а, едновременно участват в терористична и престъпна дейност. Ясно е, че а, в сегашните обстоятелства организираните престъпни групи и терористичните групи продължават да променят тактиката си в зависимост от оперативните нужди. Изследването, извършено по нашия проект, показа връзки между организираната престъпност и тероризма, които връзки най-добре се моделират чрез различните терористични типологии. връзката между етнонационалистски групи и организираната престъпност са много различни. И се създават така наречените хибридни субекти. Исламистските групи от друга страна имат мотивационни и организационни връзки с организираната престъпност с която много често действат заедно. В някои случаи те самите участват в престъпни дейности. Има пет ключови заплахи, които проистичат от връзката между организираната престъпност и тероризма. Първо, има свидетелства за брак по сметка между двете. През 2012 установихме, че Ира в Ирландия е изпирала пари за сметка на Дрангета в Северна Ирландия. Подобни явления наблюдаваме и на Балканите. Второ, Връзката между организираната престъпност и тероризма в Балканите и тяхната периферия създава стимули за а, контрабанда на наркотици и а, трафик на хора. Трето, заплахите, а, идващи от Кавказския регион, не се ограничават в, в това с кого сътрудничат. Например, през август 2011 година група чеченци е, и, тур, и турски а, е, а, е, са действали заедно в, за терористични действия в Испания. Четвърто. Извинявайте, но преводачите молят малко по-бавно да четете исламистските групи използват криминални е, мрежи в цяла Европа за логистична подкрепа. Например, Алкайда в Магрет е, участва в е, трафик на хероин в Западна Африка. И накрая пето, като транзитна страна между Турция и Балканите, Гърция става все по прибива все по-голямо значение за организираната престъпност и дава потенциални възможности за връзки между кримин... престъпниците и терористите. има и четири нови заплахи, които възникват от интегрирането и връзките между организираната престъпност и тероризма. Първо, исламските терористи все повече участват пряко в престъпността и откъдето получават и логистична подкрепа. Второ, северноафриканските и пакистански терористи, които живеят в Европа, все повече се заемат с е, престъпни дейности, за да финансират своите операции. Мрежи като, примерно, Алкайда в Исламски Магреб предоставят една двоостра заплаха. Използват терористични групи за своите операции, използват и трафик на наркотици, за да ги финансират. Не обязателно всичко това следва тенденциите, които сме идентифицирали в миналото. Например, в страни като Колумбия. Социалната кохезия в Европа значи, че средата, в която действат тези групи, е много по-сложна днес. Това обаче не възпира връзките между организираната престъпна терористите. Так му напротив. В резултат на нея се създават сложно, сложни връзки, които използват двата вида дейности в европейски контекст. И накрая изследването показа, че могат да се направят няколко препоръки за да се помогне на Европейския съюз да разбере а, и да се бори с, с тези заплахи. Първо, абсолютно необходимо е да се установи как се установява тази връзка и как тя се развива в различните страни членки. А, тази сутрин ставаше дума за а, оперативното разузнаване в рамките на правоприлагането. Но този въпрос има регионална характер. Малцина е, има достатъчно опит с е, изследването на тази връзка и затова тя често не се открива и не се признава като нововъзвикваш въпрос, който трябва да бъде решаван. Особено важно е аналистите, анали, анализаторите, които се борят с е, престъпността и с тероризма, да идентифицират е, новопоявяващите се връзки между двете. Трябва да се създаде съвместна работна гръбска на, на ниво Европейски съюз, която да следи всичко ново, което става в тази област и в страните членки. Тъй като а, тази връзка, тази работа се спъва от дипломатични всички и други съображения, необходим е общ подход към външните страни във връзка, към трети страни във връзка с, връзка, с това. Като се има предвид, като се има предвид предизвикателствата във връзка с разширяването на Европейския съюз, необходимо е сътрудничество на всички агенции, които работят за контрол на външните граници. Особено внимание трябва да се а, обърне внимание на зоните, където сигурността е най-слаба. Не може да се съсредоточаваме само върху финансирането на тероризма – Трябва да се види откъде идват и други средства. В момента страните членки не правят достатъчно за изясняване на връзката. Тоест, тенденцията сега да се концентрираме главно върху исламските групи а, пречи на правилния подход. Необходими са структни промени в, в органите за сигурност, за нова целенасочена стратегия, за да се разбере как международните групи и групите, които работят по едни определени а, а, цели, а, се свързват и сътрудничат. Необходимо е разбиване на тази рамка в страните членки, в периферните райони и връзката между организираната престъпност и тероризма трябва да обхваща цялата работа с дипломатическите служби, службите за сигурност и така нататък. Значително повече сътрудничество с частния сектор е също необходимо. Въпреки пропуските в оперативното разузнаване и относно връзката между организираната престъпност и а, тероризма, а, нейното пренебрегване а, може да бъде опасно. И накрая, споделянето на оперативна информация от разузнаването между страните членки е особено важно на оперативно ниво страните членки трябва да гарантират онези, които се борят с тероризма и онези, които се борят с организираната престъпност, да работят заедно, за да могат да следят връзката помежду им. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Пистър Костърс, който отговаря за операциите за борба с тероризма от Европол. Той ще говори за анализа на Европол, за връзката между организираната престъпност и тероризма. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да говоря тук по този толкова важен въпрос. Първо, искам да поговоря за продукта на Европол, наречен ОКТА, оценката на заплахите от организираната престъпност. В оценката ОКТА от 2011 година вероятно ще се спомене тази връзка, за която говори предишния оратор – Всъщност, може би ще откриете, че аз ще повторя много от вече казаното от колегата, но в ОКТА от 2011 година се споменава, например, трафика на наркотици от Западна Африка през е, Ислямски Магреб и пренасочването на потоците през различни части на Африка. Има внос на наркотици от сомалийската диаспора в Европейския съюз. Това може да е източник на финансиране на терористичната дейност на Ал-Шабаб. Много често се споменават в тази връзка и фалшифицирането на документи. Аз също ще ги спомена. И така. Тероризма е свързан с организираната престъпност. И тази връзка има и политически измерения. Целта на терористичната дейност е да се използват насилието и насилствените дейности за политически или социални промени. Тоест, пряко не се изразява стремежа към забогатяване. Много често напоследък се говори за самотни вълци, като Брейвик в Норвегия или Мера във Франция. Аз обаче няма да говоря по тези въпроси, аз ще говоря за организациите. Симбиозна е връзката между тероризма и организираната престъпност. Днес ще говоря най-вече за трафика на наркотици. На пръв поглед, трафика на наркотици и тероризма са съвсем различни престъпления, но много често те съществуват в комбинация, като е, коня и каруцата. На хартия терористите са против онези, които произвеждат наркотици и ги контрабандират, само че с течение на времето и в исторически план можем да видим, че и левите, и десните крайни сепаратистски групировки са се ползвали от трафика на наркотици. Всяка терористична групировка има нужда от хора, муниции и средства за своите цели. Тези хора, средства и муниции се използват по различен начин парите могат да създадат, например, цялостна инфраструктура за подкрепа. Понякога се използват за тези цели, например, е, хуманитарната помощ е, за жертвите на терористични действия. Средствата се събират и по законен, и по незаконен начин. Терористите получават пари чрез донорство от хора, които им симпатизират. В същото време не е тайна, че определен процент от тези дарени пари се използват пряко за извършването на терористична дейност. Някои терористични групировки използват годишни кампании и събират средства от членовете си, нещо като членски внос, в зависимост от доходите на членовете. Тези средства се използват за финансирането, естествено, и на туристична дейност. Въобще много са начините за получаване на средства. Незаконната търговия с наркотици – от своя страна е един от най-изгодните начини да се снабдят терористите с пари. Толкова много може да се спечели от тази търговия с наркотици, че терористите не могат да я пренебрегнат. Много често самите терористи разполагат със средствата и начините да осъществяват такава търговия с наркотици и да получават огромни средства от нея. Какво се случва? Терористичните групировки не са пряк конкурент на пазара на наркотици, с едно изключение, за което ще говоря малко по-късно. Освен това, за тях има нещо като бонус за терористите. Те по някакъв начин привличат вниманието върху себе си по друг начин. Терористите, освен това, са надежни партньори защото те изхождат от гледна точка на идеологията. Ето защо търговците на наркотици и терористите са в тясна връзка. В много случаи името на терористичната група и нената репутация гарантира точно изпълнение на поръчките. Като цяло, Печалбите от тази дейност отиват в касите на терористичните групировки и в джобовете, естествено, на някои престъпници. Ако вземем, например, Колумбия, казва се, че ФАРК, например, зависи изцяло от производството и продажба на кокаин. По някои оценки, ФАРК контролира една трета от територията на Колумбия. Как се стигна до там? В миналото Куба подкрепяше тези марксисти от ФАРК с средства и оръжие. Това обаче беше в миналото. През 80-те години тези партизани контролираха селските райони, а знаете, че от кока се печели много повече, отколкото от отглеждането на обикновени култури. партизаните нямаше да се радват на такава подкрепа, ако не оправдавах а, своите действия с а, идеята, че те се борят за повишаване на доходите на населените. Какви други райони можем да отчетам като проблемни? Близкия изток, например и Балканите, както каза предишния оратор. Талибаните сунити в Афганистан и крайните шиитски групаровки в Ливан твърдят, че консумацията на опиум се забранява от религията, но търговията като че ли не се забранява. Ето защо не се пуши опиум, но той се отглежда. Мога да дам един пример. Със Северна Ирландия тук имаше колега от тази страна тази сутрин. Там имаше една стратегия, наречена ДАТ, която беше свързана с Ира. Ира твърдеше, че ще унищожи всички търговци на наркотици. Имаше и асоциации в Република Ирландия, които се наричаха, например, родители срещу наркотиците. В тези групи, във всички тези групи се наблюдаваше инфилтрация на членове на ИРА. И винаги се говореше, че има категорична позиция срещу наркотиците. От всички. Какво се случваше на практика? Ако един дилър на наркотици обслужва интересите на терористичната групировка, на него му се позволяваше да продължава да извършва своята дейност. Терористите, които се ползват от печалбите, свързани с наркотиците, работят или отделно, или в рамките на определена група. Как да знаем обаче кое е вярното? Ето защо, понеже е трудно да се осъществи такава връзка и да се определи кой е самотен вълк и кой не, много трудно може да се разкрие проблема. Благодаря. Прегонора. Започваме с дебата. Сега давам думата на колегите. Първия колега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата докладчици за техните изказвания. Искам да говоря за връзката между организирани престъпни групи, ОПГ и тероризма. Това са исторически въпроси, т.е. въпроси, които от край време ни занимават. Ако погледнем примера с Колумбия, ще забележим следното. Накратко се спомена той. Ако погледнете Кастор Кайфедо, който е водил интервюта с Пабло Ескобар и е търсил всъщност корените на наркотърговията в Колумбия, ще прочетете интересни неща. Там се стига до едно сливане на търговията с наркотици и Националната армия за освобождение на Колумбия. Има изблици, както знаете, на насилие между полицията и нарко престъпниците. Както знаете, започва да се слагат бомби по автомобили, започва борба по улиците, нещо като война по улиците. Такъв тип бомби, заложени в автомобили, се използват и от баските. И изобщо взривяването на автомобили и бомбите като цяло са един от начините за борба срещу държавния апарат – в а, Кали, например, това постоянно се случва. Говоря за долината на какаото, където постоянно има такива взривове. От една страна има отряд за борба с наркотиците, организирана престъпност, паравоенизирани групировки и е много трудно да се разбере кой какво прави и каква, каква би била диаграмата, ако тръгнем да си нарисуваме цялата тази картина, кой с кого как ще е свързан. Така че ясно е, че има някакви връзки, има сътрудничество между терористичните групи и организираната престъпност. Това може да се види и в моята страна. Наскоро имаше такъв кървав епизод в историята ни. Силно си спомняте 11 март. Та, това е един, един вътрешен модел, тази взаимовръзка между тези организации. Наистина си струва да се занимаем с а, тази тематика, а, защото всички примери а, за това можем да видим в Колумбия. Това сливане на организации, а, това подпомагане на престъпни и терористични групи. Колумбия е най-добрият пример за това, според мен. Същото може да се види и в джихадския тероризъм до известна степен. Пак има такива взаимовръзки. Може да се види и в северно Тимбукту, както и в Мали. Всички тези елементи могат ясно да се видят. Исках чисто и просто да го кажа, защото е хубаво да помислим за Колумбия, според мен. Благодаря на Диаз Демера за примерите, които ни даде, бяха много интересни. Давам думата на господин Нютон Дан. Много благодаря и на двамата оратори. Това е все едно гледам екшен. В кино съм все едно. Толкова бързо се развиваха нещата и бързо се чете. Надявам се да имаме копия от техните е, представения, за да мога да ги изчита по-бавно и да се опитам да разбера какво се казва. Много беше богат текста, пък и беше сложен. Е, един общ въпрос имам към двамата оратори какво ние в тази комисия трябва да препоръчаме, за да подобрим ситуацията? Какво бихте искали да ни изпратите? Тоест, извинете, ако може да, да ни кажете а, е, нещо и сега, и после, ще ни подпомогнете в препоръките, които комисията ще ни направи. Първо към а, господин Костър. Сега печелим ли ние или губим битката? Ако мога да ви задам този общ въпрос, господин Костърс печелим ли територия, придвижваме ли се напред или, или те печелят? Кой печели? Към госпожа Макаренко. Вашата фирма току-що я написах в Google, не я бях чувал преди. И като използвах и Safari и Google, вашия вебсайт изобщо не може да се отвори. Никакъв отговор нямам на името на фирмата ви. Всякакви други се появяват в Google, но вашия вебсайт някъде е скрит. Знаете ли, че ви е скрит вебсайта? На второ място, какво означава Nexus? Постоянно използвате думата Nexus. Сигурно е някакъв жаргон. Какво... Какво имате предвид? Защото за нас е важно всичко, което казахте. Грация, съм че съм интервенти. Няма други изказвания, доколкото виждам, така че давам думата на ораторите. Имате думата. Госпожа Макаренко е първа. Thank you, Благодаря. Много въпроси. Първо, това, което казахте за Колумбия е вярно. Колумбия често се използва като априорно научно изследване на конкретен казус за това как са се развили с десетилетията връзките между тероризма и организираната престъпност. Е, това е един пример наистина и възможност за извличане на полки. От десетилетия има такива взаимоотношения между престъпността и наркотрафика в Колумбия, пък и тероризма. Но като че ли не сме си извлекли достатъчно полки, или поне тези полки не са станали практика нито в Европа, нито в останалата част на света. Благодаря, че повдигнахте въпроса. Ние сме запознати с него. Какво трябва да направи вашата комисия? Какви препоръки да направи, за да подобри ситуацията? Едно проучване изготвихме и то е пълно с а, препоръки. Затова ще ви го цитирам. Там има голяма яснота за заключенията, които току-що споделих с вас. Доста бързо. Извинявам се, че говорих толкова бързо. Говоря наистина много бързо. Мислех, че бавно говоря. Но ако седнете да пиете кафе с мен, ще видите истинската ми скорост. Те, извинявам се. Сложили сме тук в този доклад различни препоръки. Надяваме се те да ви помогнат да ни дадете ако искате, извинете, някаква яснота за това, което сме имали предвид, като сме изготвили тези препоръки, с удоволствие ще е, ви поясня. Какво означава Нексус? Нексус е дума, която сме дефинирали в документа. Нексусът е термин, който през годините бе изкован аз публикувах една статия за връзката между тероризма и организираната престъпност 98 година за първи път, ако не се лъжа. И в тази кратка статия след години проучвания по места и интерес изобщо към тематиката, стигнах до един модел за това как организираната престъпност и тероризма са свързани. Има организационна връзка, операционна връзка, оперативна връзка, еволюционна връзка. Организационната връзка е ясна. Имате връзка между две отделни организации. Имате организирана престъпна група от едната страна и терористична група от другата страна, така както я дефинираме. Имаме дрангета от едната страна и някаква военизирана мусулманска група от другата и те си имат някакъв бизнес айде ще го нарека бизнес, защото не знам какво да го нарека. Втората вид връзка между такъв тип групи е това, което оперативно, наричаме оперативно. Тоест, едната група приема тактиката на другата. Господин Диас Демера спомена Колумбия и самите наркотрафиканти излизат и използват бомби, за да изрезат становището си, да имат някакво политическо въздействие, да защото всъщност колумбийците, колумбийските власти са започнали наистина да напредват в борбата срещу тях. Така че използват тактиката на такъв тип терористични групи. А пък терористичните групи завземат а, техните криминални практики. Горич, наричаме го терористично финансиране или финансиране на тероризма. Но ако стигнем до по-високо ниво, имаме групи като тамилските тигри, които бяха наистина и са брилянтна група организирана престъпност. Занимават се с трафик на хора, с рекет, с дрога. И е, криминалните групи, според мен, доста са научили от тамилските тигри. След това ево, еволюционната връзка или нексус, която наричам, тя е малко по-сложна. И вече трябва да е минало време, трябва да гледаме малко назад, за да може да обобщим. Тогава разглеждаме групи като ФАРК, които са се развили с много ясен политически дневен ред още самото начало. Част идеологическа е борбата им. И ако започнете да гледате как се променят те през десетилетията, можете да видите ФАР преди десетина години и сега. И сега те са много по-криминална организация, отколкото терористична. И можем да си се караме до утре по тази тема, но аз ще продължа да настоявам а, както правя и с колумбийците, когато се опитвам да им помагам а, за работата им срещу ФАРК, че те са си криминална група. На, страни, на, на границата с Перу в момента действа ФАРК, а, за да развиват а, друг наркотичен пазар и това всъщност няма нищо общо с идеологията вече. Това си е престъпна дейност. Ето ви, това е еволюционната връзка. ПКК, КЛЛ е, на моменти в своята еволюция като терористични групи, те са били напълно криминални организации, защото са изхвърлили идеологията и са станали само престъпници. Причините са различни. Може да се е променил лидера, може би е, оперативните планове са се променили, или пък можеш да набереш само определени нови кадри, ам, само чрез пари. Тоест не, е, не е нужно да са убедени в твоята кауза, а могат да бъдат купени с пари. Съответно, нещата стават престъпни. Ам, по характер. И това наричам аз Нексус. Благодаря. Uh, the website question. My, my website was available... За вебсайта. Ми, вебсайта до нощи до 12 часа вечерта беше а, възможен за, за отваряне. След това го затворихме, защото го пре фасонираме, така че когато е готов, ще можете да влезете отново. Окей, okay, грация. Адесо, лаборатор. Благодаря, господин Костърс. Ще му помага и господин Верхаузен във въпросите. Но? Uh, um, Благодаря, госпожо председател. Първия въпрос. Какви ще бъдат препоръките ни? Извинете, препоръките ви, uh, препоръките на вашата комисия. Какво трябва да направим? Трябва да използваме надлежно съществуващите инструменти и комуникационните канали, които вече са налични. Ето това е. С цялото си уважение имаме съществуващи инструменти. Разбира се, че винаги може да поискаме нови инструменти, още повече осложнения, но инструментите, с които разполагаме по-настоящем, би трябвало да бъдат достатъчни за извършване на ежедневната ни работа. Казвайки всичко това, че ние в Европол Искаме ясно сътрудничество с разузнавателната общност, защото има разузнавателна общност, има правоохранителна, правоприлагаща общност, така че в тази сфера ще има би трябвало да има препоръки за по-интегриран подход между правоохранителните органи и разузнаването. И дори военните, защото имаме нужда от военните, военната общност като цяло, особено когато работят извън Европейския съюз и в конфликтни райони. Зададахте въпрос дали печелим или губим битката. Хареса ми въпроса. Говорим за тероризъм, за престъпна дейност и казахте печелим ли територия. Мисля, че е по-добре, да, този въпрос ми харесва повече, дали печелим територия. Правим ли стъпки напред? Да, мисля, че настъпваме напред. Бавно, но настъпваме. Сега обаче не е време да бъдем самодоволни или да се отпуснем има конфликтни зони. И тези конфликтни зони извън, извън Европейския съюз може да доведат до тероризъм вътре в Европейския съюз или да засегнат европейски интереси извън съюза. Говорим за Мали, в Франция имаше доста арести е, наскоро е, на хора от Мали и този район. Трябва да разгледаме конфликтните зони защото там винаги има потенциал да се задейства терористична дейност извън самата зона на конфликт, но такава дейност, която би оказала въздействие върху сигурността вътре в Европейски съюз или европейски интереси другаде, като например отвличания в Сахал или където имаме европейски граждани, които са взети за заложници. Благодаря. Io avrei, avrei delle domande. Аз имам въпроси. Исках да ви попитам няколко неща. Първо, каква е, коя е престъпната организация вътре в Европейски съюз, в нашите граници, която е идеален партньор според вас за терористични организации? Какви са интересите, е, където, които биха могли да се застъпят с терористични организации? и да споделят вече общи интереси, да се свържат престъпни групи и терористични групи. Можете ли да ни споменете терористични действия, в които може да се забележи участие на организираната престъпност в Европа? Благодаря. Thank you, madam. Благодаря, госпожо председател. А, а, два въпроса, които са много прости. Кои престъпни групи в Европейския съюз са идеалните партньори за терористичните организации? Отличен въпрос. А, тук трябва да гледаме по региони и в зависимост от обстоятелствата. Всички организации, предни организации, които работят в международен план, които вече се чувстват сигурни, че, които са установили своите престъпни процедури, могат да бъдат партньори на терористичните групи. Но а, криминалните групи трябва също така да имат желание да работят заедно с терористите. И това зависи от къде произхождат, какъв е обществения контекст особено в Европа и в, в, в Северна Америка, е, в развития западен свят, много зависи от обстоятелствата, как сътрудничат тези две групи. Старите установени престъпни групи, старата мафия, например, установените престъпни групи в Великобритания, в Германия, в Холандия, онези, които имат история, те обикновено не сътрудничат с терористите. Новите, нововъзникналите престъпни групи, те си казват, няма какво много да загубим, а, нека сътрудничим, това ще ни даде нови възможности, ще ни даде достъп до трафик на хора, а, до други а, контрабандни операции. Това е едно, едно бизнес, бизнес сътрудничество. Разбира се, обстоятелствата са сложни и понякога следим това и, като на филм. Все едно си представяме Пабло Ескобар седнал да обядва с Обама Бин Ладин. разбира се, не става точно така. добре би било да бъде така и ще, ще да е много по-лесно да ги следим. Но не става точно така. Тук има посредници, които посредничат и улесняват, примерно, прехвърлянето на 10 души от Пакистан до границите на Европа. Те няма да дигнат ръка и да кажат, вижте какво, ние сме исламски терористи и искаме да, да ви взривим. Това са Просто 10 пакистанци чудесни, които искат да живеят по-добре в Европейският съюз. За тази цел те използват престъпни посредници, за да постигнат своята цел, плащат си таксата, качват се на влака на запад. Какво става след това, това е вече друг въпрос. А, значи това е нещо, което не е лесно да се а, определи кой какво прави и каква е ролята му понякога а, гледаме назад, ретроспективно. Аз а, мога, примерно, да погледна и назад и да кажа, Боже Господи, защо не видяхте това? Защо не го видяхме? А, но това е в последствие. А, знам, че това е заобиколен отговор на вашия въпрос, а, госпожо председател. в нашия доклад има някои примери, които могат да изяснят това организираната престъпност в Европа. Не мога да ви дам пример сега организирана група, а, престъпна група А, терористична група Б е, е виновна примерно за а, терористичен акт С. Къде съществува сътрудничество? Сътрудничество се състои в а, процесът, който води до терористичният акт в крайна сметка – Имаме примерно трафик на наркотици, е, който е свързан финансово с една подобна, е, подобен акт. Е, когато става дума за мен, става дума, някои казват, че това е един човек, който е действал сам но той е имал връзки и с престъпните групи, и с исламски групи, и с брата си, с други среди. Той, ето, виждате, че има връзка. Значи той е успява да се възползва и от двете. За жалост, на него се гледаше като на вълк единак. Съвсем не се отчетаха всички тези връзки. Но тук е, имам редица други връзки, редица други индивиди, които могат да бъдат идентифицирани. Защото много пъти става дума за действия, които са на границата между криминалната престъпна дейност и тероризма. Те се приливат. Е, примерно Мохтар бе Мохтат. Той е добре известен в Северно Мали като господин Малборо. Защо? Защото имал а, добре установена мрежа за, трафи, за контрабанда на цигари. И тук а, а, не става дума за а, сработване между два инстит... отделни субекта, два индивида, а става дума за смесване на двете дейности в ръцете на един и същи човек. Мисля, че се опитах да отговоря поне на част от въпроса ви. Благодаря, госпожо председател питате а, какво е а, идеалния, кой е идеалният а, криминален партньор за една терористична организация. А, не знам а, конкретно, но мога да си представя. Ако една а, криминална а, а, организация се превърне в а, терористична организация, това е идеалното. Тя ще продължи своята престъпна криминална дейност, а, но същевременно ще пристъпи и към терористични актове. Какво, какво не знаем? Не мога да ви дам профилът на една подобна престъпна организация. Просто не ми е възможно да направя това в момента. След това попитахте за терористичната дейност. Контрабанд на цигари, например, както казах и предговорившата, е един от много старите, добре установени примери в това отношение. А, когато ставаше думата за болестта на лудата крава и а, говеждото от а, Великобритания бе забранено в а, цяла Европа, какво става тогава? Северна Ирландия, Ирландската република, добитък от а, Северна Ирландия а, а, се внасяше в Ирландия и след това се представяше като ирландско говеждо, защото британското бе забранено. Значи, а, Това бе, е, е, такъв беше моментът, тогава можеше да се използва, като това беше пряка последица. Разбира се, поради това, че не можеха да продават говеждото от Великобритания, от Северна Ирландия, тя беше прекарвани животните в Ирландия и оттам продавани като ирландско месо. Благодаря, господин Шмидт поиска думата. Thank you, Madam Chair. I'm sorry. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, не бях тук. Това е четвъртото ми заседание за тази сутрин, на което присъствам, но интересуваме следното. Какъв е балансът на законодателството по отношение на тероризма? А, когато имаше нападението на О1, But many of those, uh... Когато имаше атаката над кулите близнаци в, САЩ, не може да създадем а, да имаме общество, в което да смятаме всеки за потенциален терорист ще направим голяма грешка, ако се опитваме да търсим терористи навсякъде. всички тези контролни пунктове на летищата, където като посещавате едно или друго учреждение и в Държавния департамент, Казва, че, не казва, че търсят терористи навсякъде, но това е на практика това, което става. Преди няколко години бях в Европол и те ни, ни запознаха за това, което правят в тази област. Но въпросът ми е много по-общ обаче. Става въпрос за отношението на обществото. Аз съм за борбата с престъпността, всяка престъпност и е организираната престъпност и е тероризма – Но искам, но питам се, правилно ли е това, е което правим в момента? Постига ли то целите, които сме си поставили и на каква цена? На как... Каква е, е цената, за, която плаща отделната личност? А каква е цената, на е, която плаща отделният индивид от прилагането на мерките, които прилагаме в момента? Защото ако имаме камери за наблюдение навсякъде, винаги ще се знае кой къде е и какво прави. Ако непрекъснато бъдем претърсвани, също. Но въпросът ми е това балансиран подход ли е? И ако трябва да знаем, че винаги ще има престъпници, винаги ще има измамници. въпросът е как да действаме най-ефективно. Господин Бургецио има думата. Благодаря, госпожо председател. Като се има предвид какви компетентни експерти имаме тук, между другото им благодаря, искам да попитам дали могат да кажат нещо за финансовата база, за банките за финансирането на всички тези потоци от средства, които подкрепят тероризма. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Макаренко и след това на колегата Костерс. И така, по-ясния въпрос – може ли да се даде писмена информация относно финансовите ресурси в подкрепа на тероризма? Да, можем да координираме нещата малко по-късно. Първи въпрос беше свързан с един много дълго продължаващ дебат във връзка с политиките за справяне с тероризма. Прав сте, когато подчертавате, че след 11 септември много правителства основаха целия си дневен ред на тази идея. Всъщност Великобритания и господин Блер не изостанаха от останалите и предприеха много е, действия с законодателна е, с законодателен характер. Много е крехък е, баланса, равновесието между защитата на отделните физически лица и намирането на самотния вълк или групата от терористи. Дали мерките са прекалени? Това е философски въпрос. В западните общества често казваме, че човешкото право е правото на индивида. И от тази е, гледна точка е твърде много това, което се прави, защото правата на хората са нарушени. Трябва да си свалят коланите на летищата, трябва да обясняват защо носят течности, защо тези течности трябва да са само 100 мл и така нататък. Нещата много се промениха. На Запад ние много лесно обаче приемаме, че правото на общността не е чак толкова важно. На изток нещата са малко по-различни. В крайна сметка въпросът е следния. Дали ще приемем за главен интереса на общността и ще се стремим да защитим общността или ще осигурим комфорта на отделния индивид, който не иска да си сваля колана, иска бързо да отиде да изпие едно кафе на летището. Много често нарушаваме правата на отделния човек за целите на голямото. Арестуваме някой на улицата, за да го разпитаме за нещо – за някои хора това е нещо като параноидна реалност и прилича на мандата за действие на КГБ от 50-те и 60-те години на миналия век. Ако за мен се смята, че аз участвам в терористична или престъпна дейност и съответно би трябвало да ми се подслушва телефона, когато говоря с майка си, така да бъде. Ако искате да инсталирате камери в а, моя район, където си разхождам кучето, така да бъде. Само, че за много хора това е проблем. Много хора смятат, че правото на индивида е правото, което трябва да бъде защитено. Ето това е моя леко философски отговор на този въпрос. Трябва да се даде отговор първо на въпроса кого искаме да защитим и тогава да решаваме. Следващия гост, благодаря. Към първия въпрос. Дали това е балансиран подход? С цялото ми уважение, за нас е, мога да кажа, че ние сме правоприлагащ орган. Ние се опитваме да защитим европейските граждани, и тук се включват техните отделни човешки права. В този случай ние следваме съществуващото законодателство, което ни позволява да прилагаме закона такъв какъвто е. Така че това е въпрос към политическите лидери, към онези, които взимат решението, а не към един полицай. Цената твърде висока ли е? За мен въпрос е с много голям политически оттенък, така че не мога да дам конкретна позиция. Имаше обаче един друг въпрос. Има ли писмен доклад относно финансирането на престъпна дейност? Да, Европол изготви такъв доклад по искане на господин Декедеко. Доклада е от май 2012 година и доклада беше представен пред съвета по правосъдие и вътрешни работи от същата година. Редоман не си и преглъби. Благодаря. Имате ли други въпроси? Бил? Um, well... Просто във връзка с казаното от господин Костер. И координатора на Европейския съюз в областта на тероризма. Вие като действащ полицай не искате да коментирате политиката. Трябва да кажа обаче, че в парламента в миналото имахме един депутат, холандец, господин Дефрис, добър приятел на мен и на Оле. Той стана част от този координатор в областта на тероризма и след това подаде оставка, защото просто заяви, че няма доверие между държавите членки, че те не си вярват. И ето защо. Още един философски въпрос. Подобряват ли се нещата или сте напълно фрустрирани? Господин Костер, ако става въпрос за тероризма и координатора в областта на тероризма, Неговата цел е да координира усилията на държавите членки. Ние поддържаме тясна връзка с господин Декер Декове и неговия екип. Господин Фриз, за който говорихте, пое поста на господин Декер Хове, и от тогава насам постигнахме много неща. Ако си погледна ежедневните задачи, а аз съм в Европол от 2008 година, мога да кажа, че нашата организация се използва все повече и повече. Все повече и повече се използва информацията, с която разполагаме, все повече се увеличават усилията на държавите членки на Съюза с цел създаване на конкретни програми. Например, плана за действие на ЕС срещу радикализацията, срещу финансирането на терористичната дейност, срещу сигурността на взривните вещества. Всички тези планове за действие имат конкретни последици и ефект. Ако погледнете плана за действие за сигурността на взривните вещества, ще видите, че има база данни сега, система от данни, която се оказа много полезна при последното терористично нападение в Бургас в България. Ето защо има ценни инструменти. Аз мисля, че този координатор е, си върши работата, трябва да ни събере на една маса, нека само ние да сме на една вълна. Председателката. Благодаря, господин Костърс и точно по повод атентата в а, България, за който говорихте. Една делегация на Крим и Либе е, бе на посещение в Европол и Евроюст. Директорът а, там говори точно за това. Говори за това, че са пристигнали следствени лица в България, за да помогнат а, и вашите служители са могли веднага да разберат какво се случва, да видят, че ливански клетки са успели да проникнат. И всичко това е станало ясно по улики, които са намерени там в Бургас, на място. И цялата тази информация е била използвана от службите. Видяло се е как дори е направена самата бомба, самите взривното вещество, взривното устройство. Така че ето ви данни на различни органи, които са събрани на едно място и се подпомагат. Има ли други въпроси? Няма. Благодаря на нашите гости, на докладчиците. Прекратявам заседанието, което ще продължи в 15 часа днес след обяд. Благодаря.